Председателката, продължаваме работа. Би било добре, ако и ресторантите се приспособят към ритъма на заседанията ни. Предстои ни още работа. По точка 8 предстои да обсъдим предстоящото пътуване до Финландия. Добре е, че ще дойдете колега. Добре е, че сте и тук. Сега вече сме двама. Колегите Ждеховски и Пош ще участват в тази делегация. Четирима сме само. Бихме могли да сме седмина. Виждате, че не се проявява особен ентусиазъм във връзка с подобни пътувания. Това според мен е жалко, тъй като не е лесна подготовката за тях. Целта на това посещение е да се запознаем с челния опит в Финландия, с модели, които според нас функционират добре. Ще видим на място доколко функционират добре. На 30 октомври ще се занимаем с въпроса за съвременните технологии в млекопроизводството. След това, както обикновено, ще посетим Националната сметна палата. Невероятно, за първи път по време на такова пътуване в средата на деня е предвидена почивка. Благодаря ви за това. Предстои да посетим също така и нова реновирана сграда. Вечерта на същия ден бившият член на Европейската сметна палата, господин Алани Силе, ни кани на вечеря на следващия ден ще посетим един екологосъобразен проект, търговския център в Трипла. След това ще проведем дискусия за корупцията и гражданското общество. Надявам се, че и тук ще се запознаем с най-добри практики. Ще се проведе кръгла маса по темата. След това ще отпътуваме за Лапландия. Хубавото в Лапландия по това време на годината е, че там е тъмно и през деня. Ще посетим мястото, където живеем дядо Коледа, така че ако все още не сте си подготвили списъка с желанията за коледа, може да ни го дадете. Ще разговаряме с областния управител. Тема на разговора ще бъдат структурните фондове в Лапландия. Ще разговаряме и с други представители на региона. Ще се запознаем на място и с някои финансирани от Европейския съюз проекти. Ще проведем и дискусия посветена на кръговата економика в Арктика. Все още не знам дали това е добра идея. Ще видим след това. При всички положения програмата е съставена така, че да се запознаем с проекти финансирани от Европейския съюз в по-изолирани, по-отдалечени региони. Добре дошъл от името на комисията, от Генерална дирекция регионална политика. Извинете, добре дошла на госпожа Кони Мединс. Бихме искали да узнаем от вас на какво трябва по-специално да обърнем внимание в Финландия. Госпожа Аконен. Здравейте! Добър ден на всички! Аз съм Елена Хаконен Метингс от Генерална дирекция регионална и градска политика. Работя там в отдела отговарящ за Финландия и трите балтийски държави. Действително, Финландия може да послужи за добър пример. Надявам се, че ще се убедите в това по време на пътуването си че ще се запознаете с изпълнението на проекти там на практика. Кохезионната политика за периода 2007-2013 година в Финландия бе финансирана с около 1,7 милиарда евро от комисията. За настоящия програмен период тази сума е намалена с една четвърт. За през периода 2007-2013 кохезионната политика се изпълняваше по линията на пет програми по Европейския фонд за регионално развитие и три програми по Европейския социален фонд. По Европейския фонд за регионално развитие програмите бяха в Северна, Южна и Западна Финландия. По Европейския социален фонд също бяха предвидени такива програми, както за островната, така и за континенталната част. Сега по тези програми всички документи по приключването вече са представени. Бяха представени през месец март. Комисията в момента ги проверява. По програмата за регионално развитие при приключването на програмите нямаше проблеми във връзка с одита. За островите аудиторите от ГД регионално а, развитие излязоха с някои бележки. Ставаше дума за доста съществена грешка, като се има предвид размерът на програмата. Компетентните органи бяха призовани или да направят финансова корекция, или да проведат повече одити. Генерална дирекция Реджо извърши две одитни мисии за периода и не откри никакви сериозни проблеми. Финландския одитен орган е категоризиран в категория 2, така че след тези одитни мисии и докладите, докладите за одитите – получихме статус по член 173. Това означава, че Европейската комисия може да разчита на работата на аудиторите. За периода 2014-2020 имаме три програми, финансиране кохезионния фонд, една от тях континентална Финландия, и също така на един от островите и също така беше решен от Финландия да се добави национално финансиране към финансирането от Европейския съюз за подпомагане на малките и средни предприятия. До този момент говорих за аудитите, но Генерална дирекция заетост провеждаше одити в Финландия след нас и може би по-добре колегата да вземе думата. Благодаря. Аз съм от одитния отдел на Генерална дирекция заетост. Съгласен съм с вас, госпожо председател, за това, което казахте за добрата за доброто качество. Ние видяхме много добри резултати на всички органи, включително националния одитен орган. Видяхме доста високо ниво на приобщаване. Само в една сфера видяхме по-високо ниво на грешката, но това беше коригирано от компетентните органи в Финландия. Извършихме проверки. Вече над 200 проекта бяха одобрени в процес на изпълнение. Заплащането върви по-бавно, очакваме по-нататъчни препоръки, за да може да се финализира процеса, но за някои изгледи за финансовото управление мога да потвърдя това, което каза колегата, а именно, че управлението е прекрасно на средствата в Финландия. Ще посетим страната, ще потупаме компетентните органи по рамото и ще им кажем, отлично сте се справили. Това ли е единственото ви поръчение към нас? Явно, значи, пътуването ще мине леко. Господин Ждеховски. Уделени слова. дякую и за то, че сте tady рекли. Я, ли съм се прохазал? Благодаря. Благодаря и за думите ви. Запознах се с документите. Направи ми впечатление нещо. Не знам, може би става дума за шега, но с европейски средства е била финансирана сауна за коне – Съдържа ли се това наистина в някои от документите по одита или става дума за фалшива новина, която се разпространява по интернет? На няколко пъти се натъкнах на това нещо. След като прочетох документите, иначе останах със същото впечатление, което изложихте и вие до тук. Господин Сарвама. Благодаря, госпожо председател. Много съжалявам, че не успях да дойда за началото на заседанието. Е, имах среща в моя офис, но поне от това, което чух, нещата наистина изглеждат много добре. Няма въпрос за сауните. Има сауни за всички. Има сауна за всеки граждан на Финландия. Това го знаем и едва ли има нужда от средства от Европейския съюз за тази цел. Имам един по-практически насочен въпрос и може би е добре тук да използвам възможността да го задам. Моят въпрос, който същевременно и е предложение, са следните. Да имаме в програмата някаква част, която да е отворена за медиите. Какво мислите за това, например, след обед във вторник на 21 ви ще имаме кръгла маса за корупцията и свързани въпроси. Това ще бъде среща с научни работници, с научните среди и гражданското общество. И след това имаме само една малка възможност, малко време да срещнем с медиите в Финландия. Мисля си, че би било добре да отворим вратите на тази кръгла маса и за медиите, защото те ще могат да отразят нашата дейност и ще имаме възможност да срещнем и с представителите на пресата. Защото в момента, в който пристигнат журналистите за предвидената пресконференция, вече ще трябва да напускаме, за да тръгваме за летище. Това е чисто практически въпрос. И, и искам също така да попитам за програмата в Лапландия. В Лапландия има много малко медии, които ще бъдат представени и които там работят. От друга страна би било много добре, много интересно, ако можем да ги приветствам, да ги включим в програмата, да ги слушаме и след това те ще имат възможност и за снимка, и за контакти с нас по-късно. Mein Problem ist, dass ich habe keine Lust, Präsident. Какъв е проблемът според мен? Не искам да се създават прецеденти по успорвани пътувания като това. Не искам колегите в един момент да кажат, вие постъпихте точно по този начин в Финландия. Петри, ако попиташ всички участници в делегацията и те са съгласни, то можем да го направим по изключение. А през конференцията може да се проведе само от ръководителя на делегацията и от никой друг. На мене не би ми се искало обаче да има през конференция. Не искам да се създават отрицателни прецеденти и за предстоящи пътувания. Обикновено. Тези пътувания са посветени на много успорвани теми. Не искам колегите ни в националните структури на наш гръб да водят предизборна кампания. Ще видим дали ще можем да направим нещо по време на кръглата маса. Може тези разисквания да станат публично достояние, но не искам да ни придружават представители на печат. Господин Крон, мисля, че няма нужда да ни придружават представители на печата наистина, но може да придадем известна публичност на пътуването си. Дори когато пътуването е посветено на оспорвани, на критични теми, можем да отправим някое друго послание в своя полза чрез пресата. Въпросът е как можем да популяризираме Европейския съюз и чрез работата на комисията си. А трябва малко повече разяснения да ни дадете за списъка ни с желания за коледни подаръци. Exactly my... Имах предвид точно това. И точно това ме притесняваше, когато вие казахте, че не искате да дойдат журналистите, и да имаме едно предизвикващо спорове отразяване на нашето прибиваване в никоя държава членка. Но аз искам да кажа, че особено предвид това, че програмата предвижда във вторник тази кръгла маса за прозрачността и корупцията и че ще се води и обсъждане точно на тази тема. Журналистите, ние всички знаем. Те така или иначе ще разберат какво правим. И тъй като Финландия не е от най-проблемните държави, и ако говорим за прозрачност, добре, корупцията, да, да. И да не позволим на пресата а, да дойде да ни попита какво случва. Намерихте ли, открихте ли нещо в Финландия? Мисля си, че това ще бъде странно. може би ще бъде много добре за журналистите, защото те няма да, бл... да млъкнат, в зависимост от това дали ще ги поканим или не. Те така ли, че няма да млъкнат? В е, Унгария бяхме организирали мисия и имаше пресконференция е, с мен, която пряко беше предавана по телевизията. 28 представители на медиите, 5 или 6 медии, радио и телевизионни канали, които ни следят непрекъснато. Може да се опитаме да попроменим малко програмата. Няма възражения, но ви напомням, че трябва да посетим и Чешката република, Испания, Обединеното кралство, Гърция. И никак не ми се иска а, да ни чакат а, огромни тълпи журналисти, защото те пречат на нашата работа. Да, а, могат да ни кажат а, как да. А, си отправим исканията към дядо Коледа или към Исус, но имаме време да го направим това. Във всички случаи не искам да въвеждаме някакви прецеденти. Ще имаме възможност да си изкажем пожеланията и желанията по време на посещението в Лапландия. Така че нека да не създаваме прецеденти за следващи мисии и делегации. Важното е да можем да работим, а не да се сблъскваме с опозиционната преса и журналистите, които да пречат на нашата работа. Не искам да избегна точно това и съм го установявала и в Германия. Е about... Тамас, благодаря много. Ако може да ми отговорите все пак на въпроса за сауната за коне или нещо също така провокативно. Напълно съм съгласен с вас. Петри подчерта, че трябва да има присъствие на журналисти, но за кратко време просто те да присъстват на тази кръгла маса. Дали това би било решение, дали е достатъчно. Но съм съгласен с вас, не става дума тук да събираме критики. Но просто да отговорим на някои от медиите, които проявят интерес към нашето посещение. А, ако ми позволите да уточня нещо. А, Намерението ми е, за вторник след обед е, беше да е, се включат журналистите на тази кръгла маса като слушатели дъното на залата и да слушат дискусията. Можем след това да организираме пресконференция, ако решим това. Ние трябва да го решим. Ако не искате пресконференция, конференция това също е ясна позиция, която ще изложим. <clears throat> Добре. Постигнахме съгласие по този въпрос, но как ще реагира министъра на економиката или председателя на Федерацията на индустриалците? За мен няма проблем, ако журналистите присъстват, но губи малко задълбочено обсъждане на тази среща. Аз съм склонна да съкратим обяда, да съкратя обяда и да се срещна с журналистите, ако това се налага но не виждам къде можем да ги вместим. Сряда на 1 ноември. Да, има и друг вариант да вземем по-късен полет. но така или иначе е тъмно и през деня а и въпросът с сауната за коне. Але мне ниц налети до... Да. Сряда вечерта е тръгването, но след това нямаме връзка за Прага, така че от, е, трябва в четвъртък да направя тази връзка. Да, има възможност да мина и през Брюксел, да се мине през Брюксел, оттам Прага или сутринта рано за Прага от Хелзинки. Във всички случаи а, трябва да отсъствам и четвъртък включително, просто няма подходящи полети. Виждам, че имаш повече информация от мен, това не ме очудва. Не, нищо не знам за тази сауна, за коне, но знам, че в саундата човек при 90 градуса може да прекара 2 часа. Ако някой има повече информация по този въпрос, ще я а, изслушаме. За а, е, щастие вашите колеги не знаят всичко е, това, което се прави с е, средствата на дънакоплатците. И така, 30 секунди сме напред във времето. аз ще помислим по това как да включим журналистите. И така, изчакваме комисията. Тя вече тук. Сметната палата също е представена. Господин Ян Грегор и господин Козловс също са тук.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 Председателката. Добре дошъл, господин комисар. Преминаваме към точка 10 от дневния ред освобождаване от отговорност за 2016 година. Днес ще обсъдим коментарите на Комисията по освобождаването от отговорност за 2015. Господин комисар, няма да ви спестя факта, че важният документ на службите на комисията, който очаквахме, пристигна тук едва днес след обед. Става дума за документ от над 150 страници. Това според мен не е справедливо. Трябваше да имаме поне един уикенд, за да можем достатъчно сериозно да се запознаем с документа. В противен случай ни се затруднява работата. Искам наистина да ви призува своевременно да ни предоставяте подобни важни документи. Добре дошъл и на вътрешния аудитор на комисията. Господин комисар, имате думата. Госпожо председател, уважаеми господин докладчик Целер, госпожи и господа, госпожи и господа докладчици в Сянка, уважаеми колеги от Европейската сметна палата, госпожи и господа. Действително има допълнителни документи, с които се запознах и аз самият едва днес сутринта. Тези документи ви бяха предоставени едва днес. Нека съгласуваме графиците си. Моят екип също работи много усилено. Готов съм следващия път да се договорим, да ви предоставим документите седмица преди заседанието ви. Но моите сътрудници бяха в състояние едва днес да ви предоставят тези допълнителни документи. Готов съм да ви обещая да се справяме по-добре в бъдеще. Знам в какво положение сте. Аз съм бил парламентарист. Може да се договорим следващия път, кога да ви предоставим документите своевременно преди заседанието ви. Комисията ще е готова с тях през септември-октомври. Ние при всички положения сме готови да спазваме принципа на прозрачност. Не искаме да ви лишаваме от достъп до важни за вас документи. Процедурата започна преди две седмици с доклада на Европейската сметна палата. Сега започва процедурата по освобождаване от отговорност. През едните седмици колегите ми, комисари, генерални директори, както и колегите от службите, ще могат да ви предоставят отговор така че и вие паралелно с съвета след няколко месеца да вземете своето решение. Аз самият проявявам готовност да участвам във вашите заседания, след като конкретно сте се запознали с документите. Готов съм да отговоря и на всякаква критика, която искате да отправите към мен или моите колеги. Процедурата по освобождаване от отговорност за мен е възможност да обърнем поглед назад към изминалата година. Тя е, и това е по-важно, повод за нас да си извлечем полуки, да излезем с идеи за оптимизиране. Едновременно с тази процедура текат и бюджетните преговори за 2018 година както и за следващата многогодишна финансова рамка. Тя ще бъде представена през месец май, заедно с всички експерти от Комисията по бюджет, Комисията по бюджетен контрол, от съвета и от Сметната палата. Ще се опитаме да направим оценка на ефикасното изразходване на средствата, на прозрачността и на други аспекти ще се опитаме да постигнем подобрения във всички тези области. Напълно сме съгласни с това, което констатирахте по време на пленарната сесия, а именно, че сме длъжни, възможно най-добре да обясним на данакоплатците, които ни финансират, как използваме компетенциите си, как финансираме проекти, как решаваме проблеми. Днес предстои да бъдат обсъдени три доклада резултатите от изминалата година, последващите действия на комисията във връзка с освобождаването от отговорност за 2015 година и годишния доклад на службата за вътрешен одит, Господин генерален директор Крав отговаря за този доклад. Той е тук до мен. Благодаря му за доклада. Първите два доклада, заедно с отчетите за 2016 година, вече бяха част от интегрирания пакет за счетоводна отчетност по бюджета на Европейския съюз. Той ви бе представен още през месец юли, преди лятната вакансия, за да се гарантират пълна прозрачност и отчетност. Нека кажа няколко думи за годишния доклад за управлението и изпълнението на бюджета на Съюза. Тук се прави оценка на резултатите постигнати по бюджета на Европейския съюз. Прави се също така преглед и на резултатите от вътрешните ни проверки и финансовото ни управление. Повече от когато и да било ориентираността към резултати, към изпълнение е залегнала сред целите на бюджетната политика. Тя все повече се използва и като критерии при одитите на Европейската сметна палата. Въпросът е как да постигаме резултати със средствата на Европейския съюз, как да постигаме политическите цели, заложени от парламента и съвета? В състояние ли сме с помощта на средствата, с които разполагаме, да постигаме общи цели? Комисията е твърдо решена бюджетът да гарантира постигането на възможно най-добри резултати за гражданите и обществото, да води до допълнителни ползи. Това все повече личи по нашите доклади. Докладът за управлението и изпълнението на бюджета на Съюза е сред ключовите приоритети на комисията. Настоящият доклад в сравнение с доклада от предходната година за пореден път показва, че сме постигнали значителни подобрения. Любопитен съм какво ще кажете и вие по въпроса. В доклада се потвърждава, че изпълнението на бюджета през изминалата година е допринесло за постигането на целите по стратегията Европа 2020. Това е основната ни цел Искаме да постигнем справедливост, да се борим срещу безработицата, както и да постигаме останалите цели по тази стратегия. Миналата година постигнахме напредък по нея. Миналата година на дневен ред бяха насърчаването на конкурентоспособността и конвергенцията, на растежа и заетостта. В доклада се цитират редица конкретни примери за работата ни в това отношение. Миналата година, например, 570 хиляди млади европейци участваха в програми за академичен обмен по линията на Еразъм Плюс. Над половин милион наши европейски съграждани са се възползвали от тази програма. По Еразъм Плюс се финансира и интегрирането на пазара на труда, както и назначаването на ръководни длъжности. В това отношение по програмата се постигат успехи. Последващата многогодишна финансова рамка след 2020 година финансирането по Еразъм Плюс трябва да бъде увеличено. Миналата година Работихме изключително усилено по въпросите, свързани с миграцията и бежанските потоци. В Гърция предоставихме подслон на 35 000 души. Започнахме с ам, палатки, приключихме с изграждането на контейнери. Разработихме извънреден инструмент за подпомагане – през 2013 година, когато се обсъждаше многогодишната финансова рамка, не можеше да се предвидят подобни разходи. В случая реагирахме бързо и гъвкаво. 2,1 милиарда евро бяха предоставени под формата на хуманитарна помощ от Европейския съюз. Помощ в полза на хора, чието живот е в опасност, хора, които бягат от бедствен глад, войни и бедност в над 80 страни. Помогнахме с тези средства на 120 милиона души. Миналата година изстреляхме 6 нови сателита в земната орбита. Целта ни е Европа да предоставят цифрови услуги в областта на навигацията и сателитите. Мога да ви цитирам и много други подобни проекти. Много от действията, които бяха и са важни за нас, бяха предприяти миналата година благодарение на европейския бюджет. Някои от тези действия дори можеха да бъдат приключени. По въпроса за кохезионната политика. Тук продължаваме да имаме проблем. Предвидените по бюджета средства не се освояват в пълен обем. След няколко седмици предстои отново да разговарям с вас по въпроса. В комисията в момента анализираме причините за това, защо вече разпределени средства за изграждане на инфраструктура и за съфинансиране на проекти в регионите са били освоени само частично. През идните дни ще излезем с предложение за намаляване на неосвоената сума от 8 милиарда евро. Една от причините за недостатъчното освояване на средствата бе късното приемане на настоящата МФР. Тя бе прията едва през декември 2013. Затова нека заедно с вас още от началото на идната година да започнем да обсъждаме следващата МФР и да я приемем колкото се може по-скоро. Защото иначе, ако чакаме до след изборите за Европейски парламент, ще се забавим прекалено много. Във връзка с това възниква въпросът за N плюс 2 и N плюс 3, както и въпросът за финансирането прекалено дълго се бави окончателното одобряване на финансирането по отделни кандидатури. Европейският фонд за регионално развитие и Кохезионният фонд, според нашите изчисления, са допринесли за разкриването на 1,2 милиона работни места. Европейският социален фонд е предоставил подпомагане на над 9 милиона души, например чрез мерки за преквалифициране – тези хора са успели да си намерят работа благодарение на тези мерки. Това са само някои примери, с които можем да убедим законодателите, най-вече в лицето на съвета, че инвестициите по европейския бюджет могат да доведат до допълнителни ползи. Ще продължим да правим и в бъдеще всичко възможно, за да информираме както вас, така и обществеността за реализирането на всички програми. Отчасти изчерпваме потенциала си тук. Има забавяния, тъй като получаваме прекалено късно информация от партньорите си в държавите членки. Комисията не може да разчита на свои структури по места. Изцяло зависим от е, взаимодействието на централната изпълнителна власт в държавите членки, както и на органите на местно и регионално самоуправление там. В голяма степен зависим от техните данни, както и от проверките, които извършват те по места в държавите членки и в регионите. Докладът за изпълнението и управлението на бюджета съдържа и преглед на вътрешния контрол и финансовото управление в структурите на комисията. В този доклад комисията поема цялостната политическа отговорност за управлението на бюджета за 2016. На оперативно ниво Водеща роля играят генералните директори и генералните дирекции. В доклада за управлението и изпълнението комисията като цяло поема отговорността пред обществеността, съвета, Европейския парламент и Европейската сметна палата. Една от важните констатации в доклада е, че установените от комисията и Европейската сметна палата проценти на грешки – до голяма степен си съответстват. С други думи, има пресечни точки между анализа на недостатъците, който правят експертите в комисията и в Сметната палата. Сметната палата за тази година за първи път излезе с аудиторско становище без резерви. Това е едно удовлетворяващо постижение, с което се гордее, но трябва да надградим над него, за да продължите да давате вие заедно с Сметната палата положителна оценка на дейността ни. Резултатите от одитите ни показват, че системите за контрол функционират по-добре, както и че качеството на информацията в сравнение с бъдеще значително се е подобрило. Информацията е много по-конкретна. Работим за по-нататъчното оптимизиране на процеса. Ще преустан махнем слабостите и грешките чрез финансови корекции. Миналата година финансовите корекции и събиранията на неправомерно изплатени средства възлизаха на 3,4 милиарда евро – 2,5% от всички плащания не бяха коректни, бяха засегнати от грешки и незаконосъобразни, поради което трябваше да бъдат коригирани. Става дума само за 2,5%, но продължаваме да работим за понижаването на тази стойност през следващите финансови години. Има нещо много важно във връзка с програмите на Европейския съюз. Тези програми, проектите, които финансираме, както и механизмите за контрол по тях са с многогодишен характер. Корекциите в повечето случаи не могат да се направят през същата година, през която са били извършени плащанията. Вероятно, за обикновено, извинете, за корекциите са необходими още 2 до 4 години. Толкова е необходимо, за да се направи обстойна проверка на целия проект – поради това Европейската сметна палата не може да отрази всички наши корекции в годишния си доклад. Тоест, важна е ежегодната проверка, която прави палатата, но процесите трябва да се разглеждат в многогодишен план. Така ще си създадем още по-пълна и точна представа. Комисията иска да направи така, че остатъчният процент на грешки след обстойната проверка и приключването на дадена програма да продължава да е под 2%. Това е показателят, който сме заложили и който искаме да постигнем. Госпожо председател, преминавам към освобождаването от отговорност за 2015 и последващите действия по него. Всяка година излизаме с доклад за последващите действия, в който вземаме отношение по вашите е, изисквания и по критиката, която сте отправили към нас. Резултатите от изпълнението бяха основната тема през 2015 година. Освен това, както за вас, така и за нас бе важно да се постигне правилният баланс, за да може в по-голяма степен да се приведат приоритетите в съответствие с продължителността на многогодишната финансова рамка. Целта ни бе да гарантираме прозрачност и управленска отговорност. Както за вас, така и за нас е важно да се избегне натрупването на неразплатени задължения поради неизвършването на разходи по кохезионната политика, по структурните и инвестиционните фондове. Някои от моментите, които упоменахте вие и по които очаквате резултати, могат да бъдат взети предвид по настоящата многогодишна финансова рамка. Ще настояваме категорично спрямо държавите членки да продължим диалога си, за да се справим с неразплатените задължения. Така ще избегнем най-малко натрупването на неразплатени задължения в размера, в който се бяха натрупали през 2014 и 2015. Ще се опитаме да сведем до минимум размера на неразплатените задължения до края на настоящата МФР и до две години след приключването им. Държавите членки не работиха достатъчно бързо, при определянето на компетентни органи и подбора на проекти. Всъщност работиха изключително бавно в тези две области, което за мен е необяснимо, като се има предвид, че в някои държави членки не се финансира достатъчно инфраструктурата, както и че ако се осъществяват там европейски проекти, може да се насърчат конкурентоспособността и заетостта. Затова наистина се очудвам, че в държавите членки не се освояват всяка година в достатъчен размер европейски средства и не се задейства механизмът на съфинансирането. Ред ЖП проекти, социални проекти, както и други подобни, можеха да се реализират още през 2015 година. Както ние, така и държавите членки не изчерпваме пълния потенциал на възможностите, който ни дава европейският бюджет. Правилото N плюс 3 удължи максималния срок между ангажирането на средства и реалното плащане. Така значително се намали срокът за подаване и разглеждане на, на заявления. Трябва да видим дали не е по-добре да се върнем към правилото N плюс 2 за следващата многогодишна финансова рамка. Неразплатените задължения. Нормално е да има неразплатени задължения в рамките на многогодишната финансова рамка до един определен прак. Но в настоящия си размер неразплатените задължения са, не са устойчиви. Многогодишната финансова рамка трябва да бъде приведена в съответствие с 5-годишния мандат на съвета и на комисията. Господин Целер неведнъж е настоявал за това. Готов съм да обсъдя с вас продължителността на следващата многогодишна финансова рамка. Ще се вслушам в съвета ви. Не настоявам за 7 години. Като цяло съветът би предпочел 7 години с цел по-добри възможности за планиране, както и повече възможности за задържане, за запазване на средствата. А вие, предполагам, по-скоро сте склонни да възприемете 5 годишния срок. Ще се върнем на този въпрос, когато комисията окончателно изготви окончателното си становище за МФР. Парламентът изрази загриженост и във връзка с финансовата структура. Говорихте за различните механизми, за Европейския инвестиционен фонд, за Европейския фонд за стратегически инвестиции. В миналото и аз съм бил парламентарист и аз на ваше място бих бил притеснен, ако програми и инвестиции в размери на милиарди се финансират извън бюджета на Европейския съюз. Така се урязват много широките ви правомощия в областта на бюджетната политика. В момента Работим по въпроса за това какво последващата МФР ще се финансира по европейския бюджет и какво ще се финансира извън бюджета. Таванът за следващия бюджет, според мен, трябва да е над 1%. Има немалко държави, в които средствата се разходват добре, които плащат най-много 1%. Но аз искам горната граница да е над 1%. Така може фондът за помощ за развитие да се финансира по европейския бюджет. Ясно е, че ако се противопоставят средствата за помощ за развитие на средствата по кохезионната политика или на средствата по хоризонт 2020, то тогава е по-добре повече проекти да се финансират извън европейския бюджет, отколкото да има по-малко средства, но всичко да се финансира по бюджета. Имаме и доверителни фондове. За тях също трябва да се представи обосновка – в положение на кризи, както и след кризи, Европейският съюз и държавите членки учредиха инструмента на доверителните фондове. Те дават възможност за по-бързо реагиране. Трябва да си отговорим на въпроса от кой момент нататък и при какви условия тези фондове могат да прераснат в редовни програми, финансирани по европейския бюджет. Имате някои съмнения във връзка с задълженията за отчетност, за докладване, за контрол. Напълно споделям тази ваша загриженост. Затова структурата на следващата многогодишна финансова рамка се свежда не само до конкретните суми, които ще се предвидят. Ще работя по този въпрос, когато изготвям документа ни за размисъл и ще разчитам на вашия съвет. Вътрешният одит на комисията. Представихме ви доклада за вътрешния одит на комисията, както и за последващите действия по него. Така показахме, че спазваме принципа на прозрачност и отчетност, както и че приемаме корективни действия там, където са установени слабости. Мога да ви спомена някои конкретни примери от областта на финансовото управление. Там подобрихме процесите си за вътрешен одит. В този процес участват всички генерални дирекции. Искаме мерките препоръчани от службата за вътрешен одит своевременно и да бъдат предприяти своевременно и при условия на прозрачност. Нека сега се спра накратко върху полуките, които трябва да се извлечем за бъдещето. Трябва да задълбочим сътрудничеството си по следващата многогодишна финансова рамка. Трябва да я приемем колкото се може по-рано, за да можем да се започне бързо по програмирането. Така още от 1 януари 2020 година ще може да се финансират важни за Европейския съюз проекти. В момента разговарям с представители на всички държави членки, за да ги убедя, че от началото на следващата година трябва да обявят следващата МФР за приоритет в съвета. Вече се ползвам с подкрепата на много държави членки, но все още не е ясно дали ще започнем преди или след следващите европейски избори. Вие също можете да ми помогнете. Вие също можете да окажете въздействие на национално равнище, да убедите правителствата си да поставят следващата МФР сред общоевропейските приоритети. Моля да се застъпите за тази моя кауза пред всички национални правителства. Едновременно с това говорим за упростяването на разпоредбите. Предложението Омнибус и междиния преглед на финансовия регламент са в основата на тази ни дейност. Готови сме да говорим с вас за някои подобрения, но ако се торпедира целият процес, ако изобщо не се приеме омнибус или се приеме прекалено късно, това ще е по-лошият вариант. Като цяло, смятам, че докладите на Сметната палата и нашите доклади са в основата за вашата конструктивна и критична работа. Затова моля през идните седмици да ни задавате всички необходими въпроси. Моля да ни каните за участие в заседанията си. Нека заедно намерим едно решение, което да стабилизира положението в сравнение с миналата година и да допринесе за по-ефикасно разходване на средствата, както и за по-ефикасен контрол през следващите финансови години. Благодаря ви. По доклада за последващите действия мерки, ние сме абсолютно надежден партньор вие знаете за това, как се работи с нас. Мисля, че наистина не е необходимо да се срещаме. Разбира се, ако искате, ще го направим. Но вие, господин комисар, знаете, че това е един документ, който е необходим за нас, необходим за процедурата за освобождаване от отговорност и се надявам, че следващата година ще получим документа своевременно, господин Целер. Докладчик, благодаря ви. Що се отнася до календара, крайните срокове, вие знаете как стоят нещата. Споделя вашата загриженост и вашите идеи и няма да повтаря. Ние имаме много материали, много документи и ни трябва време за да работим и внимателно да се познаем с материалите. Много съм благодарен на комисаря Тингер за неговото изложение, за внесените идеи. Извинете, че съм седнал с гръб към вас, господин комисар. А, вие казахте, че европейските инвестиции могат да ведат до допълнителна полза. Смятам, че държавите членки трябва да разберат, че инвестицията в Европа, европейското инвестиране – означава допълнителна полза от съществуването на Европейския съюз. Говорим за Кохизионния фонд, за забавянето в разплащането. От 2009 година ние имаме процедура за съвместно вземане решение и вече беше прият текста през 2012 година за многогодишната финансова рамка и други аспекти. Заедно с Европейската комисия, Европейския парламент приключи своята работа в набелязаните срокове. И тристранните преговори бяха удължени до 2014 година. И тогава видяхме, че е необходимо да се предприемат и процедурни стъпки, да се сключат споразумения за партньорство с държавите членки. И това също беше фактор, който се отрази върху времето и след това подготовката и приемането на оперативните програми също от не-три години и в крайна сметка проектите и програмите едва тогава успяха да Започна да се реализират. И що се отнася до финансовия период, имаме законодателна процедура и тя също понякога води до забавяне и знаем, че сегашната многодишна финансова рамка е предвидена за 7 години, но знаем, че дори този срок не е достатъчен за някои от държавите членки. Много сме за това Европейския фонд за развитие да бъде включен в бюджета за 2020 година, но ние знаем, че той е свързан с поразумението от Котону, а той изтича през 2020 година. Така че очевидно е тук имаме един специален фонд за сътрудничество в областта на развитието. Така че трябва да зададем въпроса е дали ще бъде удължен споразумението от Котоно, ще има ли финансова подкрепа за това? Или може би трябва да поставим сътрудничеството на друго ниво, на друга основа. Това са неща, които трябва да бъдат изяснени, защото става дума за важни елементи – и за многодишната финансова рамка. И за държавите членки това е важно, също така и за бъдещото правно основание, когато става дума за изпълнението на политиката, включително и в рамките на това освояването на средства. Що се отнася до общия процент грешки, изцяло сме наясно с факта, че и комисията, и Европейската сметна палата отбелязаха, че продължава да намалява процента на грешките. Ясно е, че все повече се съсредоточаваме върху изпълнението. Но има тук едно наблюдение и то е, че тази година комисията говореше за предварителното финансиране и уреждането на сметките при предварителното финансиране, преди това нашият опит показва, това не беше практика. Предварителното финансиране означава, че общия, общата сума средства за префинансиране – ако я сравним с другите нива на грешка, ще видим, че това ще доведе до увеличаване на този показател. Говорим за чисто префинансиране или обежда на сметките при префинансирането, но какво точно означава това? Сега за годишния доклад за управлението и изпълнението. Ако разгледаме докладите на различни генерални дирекции, ще видим, че има увеличение на средствата от 2015 от 2016 година, но в отделните сектори, например селското стопанство, виждаме, че държавите членки не са много ентусиазирани да използват новия фонд за морско дело и рибарство. Комисар Ротингър знаем, че има много сериозни предизвикателства в рамките на сегашния финансов период. Знаем какви са показателите за различните фондове и знаем колко са важни те за растежа и заетостта. Особено за младите хора в Европейски съюз. Знам, че ситуация тук не е удовлетворителна. 10% от предходния период имаме, имаме нова практика за изравняването на сметките и това също е проблем. И също така трябва да мислим за правилото N+, как ще продължим с това правило. Може би това ще означава повече натиск върху изпълнението, защото това ще означава повече ресурси, пряко и непряко финансово въздействие. О, Олаф също така отбеляза митническа измама в Обединеното кралство. Говорим за 20 милиарда евро. Това е много голяма сума. И какъв е тук приносът на държавите членки? Тези е, е, auf die Mitgliedstaaten durch den entgangenen Mehrwertsteuereinnahmen als auch... И разбира се, също така не трябва да забравяме за измамите с ДДС. И това са средства, които не постъпват в бюджета на Европейския съюз. Разбира се, това означава, че трябва да има по-добър контрол и по-добра координация между компетентните органи на държавите членки. Комисията току-що каза, комисар, комисарът Отингър току-що каза, затова може бихте могли да говорите малко повече тук за достоверността Какви точно затруднения имате предвид? Вие само споменахте, че има затруднения. Очевидно е, че комисията отговаря за всички промени при изпълнението на бюджета. Като колегиален орган, вие трябва да предоставите тези уверения за достоверността. Очевидно е, че ние бихме искали годишния доклад за дейността да бъде публикуван по-рано. Комисията ежегодно публикува съобщението за защитата на финансовите интереси на Съюза и бюджет на Европейския съюз и има положителни, отрицателни примери. Споменават се конкретни държави членки. През 2015-16 година е имало финансови корекции. Миналата година също така имаше също така упоменаване на Чехия, Словакия, и Румъния като държави, в които има проблеми. Но защо не са преодолени проблемите в тези държави? има едно обяснение за това. Поне едно обяснение добре би било, ако мисля да ни каже. Бихме искали да знаем какви ще бъдат финансовите корекции до 2020 година и а, как действа новата практика с, с неизплащане на 10% от междинните плащания. След освобождаването от отговорност за 2015 година бихме искали да привлечем вниманието на комисията към факта, че имаше много ясни искания миналата година да бъдат заложени цели в новия програмен период, които да предвиждат резервен бюджет. Имаше също много проблеми с кодекса за поведение на комисарите и паричните потоци. Вече говорих за това. А също така говорих вече за времето, в което се оповестява доклад на комисията. Сега многогодишната финансова рамка е по-важна, отколкото когато и е да било преди. Много е важно предвид случая с госпожа Георгиева, комисар, и обсъждахме това и с комисар Мимица за това, доколко е напреднала комисията при изготвяне на кодекса за поведение. Благодаря ви. Ще получим отговори от господин комисаря. А, искам да подчертая нещо. Господин Цедер подчерта, че комисията днес предлага предварителни финансирания. Ще а, при а, процентна грешка 0. И това сте включили в, в вашия текст. А, миналата година не беше така. А, така че, за да сме наясно как стоят нещата, дали върват към а, добре или се влушават, трябва <clears throat> да се използват надежни методи. Защото метода на изчисление малко се променя спрямо този от предходната финансова вина. Господин Грегор има думата. Благодаря за думата, госпожо председател, дами и господа господин комисар, господин докладчик. Искам да подчертая стратегията, която възприехме през юни тази година за 2018-2020 година. Тя се опира на няколко стълба. Първо, декларацията за увереност относно работата на сметната палата. След това контрола на резултата. Старали сме се да сътрудничим с различните участващи в тази, този процес оператори, така че да постигнем по-добри резултати. Доклада за резултатите е приоритет за Сметната палата и по време на семинара, който се проведе в края на месец септември, обсъждахме този въпрос. Имаме вътрешен дискусионен документ по този доклад и основните затруднения, с които се сблъскваме в Сметната палата, са свързани с Uh, report. We only uh, made uh, comments for 2015 AMPR. И очакваме коментари за 2015 година. Готови сме да обсъдим всички тези аспекти през януари. В общи линии приветствам този обобщен документ, излагащ вътрешните е, приоритети и целящ е, резултати. Не става дума за автоматична система, която да е свързана с увеличаване и намаляване на размерите е, за индивидуалните програми. разполагаме с е, данните, които са упоменати в глава заедно с различните препоръки, свързани с доклада за резултатите. Предварителните наблюдения на Сметната палата са свързани с 2016 година. Посочени са примери, по които трябва да се работи допълнително следва да се включат допълнителна информация за предизвикателствата, които стоят пред нас, така че да бъде по-добре балансиран бюджета, като се опираме не само на положителния резултат, а и на срещнатите затруднения. Външните фактори, които оказват влияние върху резултатите от индивидуалните политика, следва да бъдат по-добре прецизирани в бъдеще. Така че да се изгради една култура на резултатността в Европа. Благодаря ви. Следващият оратор. Благодаря. Госпожо председател, дами и господа членове, господин Йотингер, господин докладчик. Глава втора, която а, подготвихме за тази година, след като изслушах комисаря Йотингер, който посочи няколко елемента, включени в глава 2, тази година решихме да включим някои актуални въпроси, които до този момент не бяха третирани, не бяха предмет на докладите на Сметната палата. управление на ресурса и именно във връзка с подготовката на следващата МФР. Трябва да обсъдим различните варианти, да ги обсъдим и с парламента, и с съвета, и с комисията, като се включи и сметната палата. Какво е залегнало тази година в глава 2? Ще предоставим по-обемна информация по всички глави в началото на следващата година. По отношение на кредитите за плащане за сегашната финансова година, Ще анализираме също така резултатите от тази дейност до края на периода при възникване на непредвидени обстоятелства. Анализирахме ситуацията с ангажираните средства, които до края на периода следва да се увеличат по отношение на неразплатените ангажирани средства, новите гаранции и някои пасиви. Искаме да привлечем вниманието ви също така върху засиленото използване на финансови инструменти е, без да има яснота по резултатността на тази дейност. Рисковете, е, свързани с освоемостта на европейските фондове в отделните държави членки, спрели сме се и на този аспект на макроекономическо равнище в някои държави членки. Някои от тези средства са насочени към решаване на въпроси, свързани с миграционните потоци. И беше проведен дебат по този въпрос и в парламента, и в комисията. Тук се набляга по-специално на въпросите свързани с прозрачността и отчетността по този въпрос. Какво може да предприеме сметната палата по тези въпроси с оглед на бюджета? Това са основните елементи, залегнали в глава 2. Очертали сме някои също така рискове и предизвикателства, Включили сме четири препоръки, които на по-късен етап могат да бъдат предмет на дискусия. Благодаря ви много. Сега ще дам думата на европейските депутати. Госпожа Андерс, благодаря. Благодаря на господин Йотингер за неговото изложение. Благодаря и на господин Целер – за доста обстойния анализ на този документ, който много късно получихме. Нямахме достатъчно елементи, за да можем да зададем въпроси, но се обръщам сега към господин Йотингер. Беше представен доклада на господин Лине. И този доклад дава отговор на някои въпроси, които отдавна сме повдигнали. По отношение на предизвикателствата, с които се сблъскваме и е, резултатите, така че е, да се движим към едно разходване на бюджета по дейности, които лесно могат да бъдат обяснени на европейските граждани. Но има известно объркване, защото някои от заключенията се разминаваха с тези на комисията, установени във вътрешната е, система и различни от тези установени от Сметната палата. Намираме се в период на преход – Двете институции прилагат различни методологии, така че имам следния въпрос, господин Йотингер. Доколко комисията се стреми да хармонизира методологията, периодите и възможностите за сътрудничество с Сметната палата. Целта е и на следващата година да се избегне объркване. И разбира се, важно това предвид някои аспекти на съобщението. А второ, между миналата година и тази година бе открита сериозна измама, що се отнася до собствените средства в Обединеното кралство. И а, много често в тази комисия а, много деликатно се отнасяме а, към измами, свързани с собствените средства. Но в този случай, вие знаете, че има а, нали, собствени средства, които са застрашени и трябва да направим така, че собствени средства на Съюза бъдат добре защитени. Какво ще прави комисията и най-вече за да въведе формули за предотвратяване на подобни злоупотреби, измами и не само в Обединеното кралство, ние говорихме също така за това в исторически план, за пристанищата, за мегапристанищата, но във всяко едно пристанище, включително в Испания, в Валенсия, има необходимост от това митническите органи да работят. Какво точно правят митническите органи да предотвратят подобни измами? И сега за видимостта. Ние се борихме за това да има по-голяма видимост на проектите, на инвестициите, разходите от европейския бюджет. И също така в външен план, разбира се, когато става дума за помощ за развитието, се конкурираме пряко с САЩ, но когато говорим във вътрешен план, трябва да помислим за повече възможности за по-голяма видимост. И говорим често за бюджет, който се основава върху резултати. Но как да гарантираме видимостта на тези резултати? Е, вие говорихте, затова ние виждаме всекидневни успехи, но също така е необходимо е да се придаде официална форма на този бюджет, основан върху резултатите, за да знаем дали бюджет се разходва добре или зле. И накрая вие говорихте за един важен и за нас елемент за забавянето в разплащането. Тук вече от години сме в тази ситуация и трябва най-малкото да можем да дадем добри обяснения защо, на какво се дължат тези забавяния при изпълнението на бюджета, при съфинансирането, защото на времето ние установихме, че в някои случаи има недостатъчен капацитет, в някои случаи проблемът се дължи на някакви причини от миналото, но също така има и липса на добра воля от държавите членки. Някои от тях разглеждат парите, идващи от европейски бюджет, по-скоро като спасителен пояс за тях самите, нещо, което ще ги спаси от тежки ситуации в техните страни. Искам да попитам как вие определяте причините за тези забавения. Какви обясненията? Какви обяснения ще дадете за това? Кои са първопричините за тези забавения? И разбира се, ясно е, че трябва да сме добре подготвени, а в момента не сме за тази ситуация. Господин Штес, благодаря. Госпожо председател, бих искал да говоря за следното. Първо за забавянията. Можем да четем. Аз ik daarover nadenk. Eh, и говорим за забавяне от 2 милиарда евро и Става дума тук за конкретни проекти. Има задължения, неразплатени средства. Получава се така, че говорим за ангажимент, за задължения, поети задължения. Но виждаме, че имаме огромна сума на такива неразплатени задължения и тя превишава сумата, която е бюджета на целия Европейски съюз. Дали може спокойно да спим при това положение? Задавам и на вас този въпрос, господин комисар. Тук чета в годишния отчет на страница 82 в най-лявата колонка на тази страница виждам една цифра, която се разглежда, цифрата на бюджетните резерви. 35,3 милиона евро. Милиарда. Това е огромна сума и сегашното финансово въздействие на подобна сума може да бъде доста голямо. 160 милиарда евро. 1,7 милиарда евро. Ние виждаме в тази колонка, ако видя от срещния показател в дясната колона, виждам, че всъщност имаме тук показател от 4,5%. В текста става ясно, че това се дължи до някъде на плащанията, извършени от Генерална дирекция Агри. И това са допустими средства. Нещо като компенсации – но ние чуваме от Сметната палата, че процент на грешка е 1,7%. Но ако разгледаме тези две колонки на страница 82, виждаме, че процента грешки е 4,5%. Можете ли да ми обясните а, точно на какво това се дължи, ако в момента не може, моля по-късно да ми обясните – и като политици ние сме загрижени от проблема с миграцията, с бежанците. Искаме да се приемат решения, които също са свързани и с по-доброто опазване на границите. Има един целеви фонд за Африка, в който също се насочват много средства – това са средства за развитието. И тези средства за развитието трябва да се насочват за опазване на границите и за обучение на служители, граничните служители на трети държави, такива като Либия, например. Господин комисар, Можете ли да ми кажете как да разглеждаме ситуацията с политическите бежанци, но също така и как да подхождаме към хората, които бягат от бедност и как да решим този проблем в зародиш още там, където са корените на този проблем – къде е съгласуваността между различните видове политика, която водим. Политиката за подпомагане на развитието, която предполага да се даде нещо, да се дава нещо. И ще ви дам за пример търговската политика и сълскотолпанската политика. Да, те са ни ясни, но имаме проблеми с млечните продукти, с млякото на прах, с обществените, публичните складове. И от друга страна имаме търговска политика и изключваме споразумения с развиващите се държави, за да изнасяме на там мляко на прах, което ни е в излишък. И това мляко на прах, което се финансира от нашите субсидии и то струва по-малко в Европейския съюз, отколкото когато се продава в африканските страни. Т.е. каква е нормата на печалба в такъв случай? И последното, което ще кажа – и това също е нещо, което е свързано с политиката. Прочетох, че комисията взе решение за генералния директор на ОЛАФ. Госпожа Гресле ви изпрати писмо от името на координаторите на политическите групи. Разбирам, че господин Кеслер, генерален директор на ОЛАФ, ще стане генерален директор на агенция в Италия, което ще се занимава с данците и монопол, ако не се лъжа. Това е наименованията. Тоест, той ще продължи да работи в комисията, но просто е командирован в Италия. И и той запазва позицията си в комисията, въпреки че той ще работи в Италия за някого други, за друга институция. Но Италия ще му плаща за платата. Може би заплатата ще идва от бюджета на комисията, не знам. Но има ли някакво правило тук? Ако господин Кеслер е взел някакво решение, ако вземе решение, което се отнася до граничната полиция, например, в Италия, което е добро за Италия, но не е благоприятно за Европейската комисия и той продължава да бъде длъжностно лице в Европейската комисия, какво ще направи Европейската комисия? По какъв начин ще се очерта границата между различните му роли, така че да гарантираме това, че няма конфликт на интереси? Това са моите въпроси. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин комисар, мисля е си, че получихте достатъчно храна за размисъл и за вашето изказване в отговор на поставените въпроси. Ще постара да бъда по-положител, няма да ви задавам толкова въпроси. Първо искам да ви благодаря за последващите действия във връзка с освобождаването от отговорността за 2015 година. Искам да подчертая, че освобождаването от отговорност е непрекъснат процес, който позволява да се извлекат полуките от миналото, за да се подобри бъдещето разходване на средствата на Европейския съюз. Това е нашия подход всяка година към освобождаването отговорност. Мисля си, че това, което продължава да бъде проблем с човешките грешки, а не някакви структурни системи грешки. Човешките грешки означават насока и коригиране на допуснатите грешки и е много важно да си изличаме полки, да се учим от тези грешки и моля това да направите и вие. Мисля, че трябва да продължите по избрани от вас път. Приветствам това, че продължава процеса на опрестяване само с, с финансовия регламент, предложението за него, но също така и с Хоризонт 2020. И отново искам да подчертая резултатите и изпълнението. И мисля се, че на гражданите и на заинтересованите страни така ще е по-лесно да разберат целите и въздействието на бюджет на Европейския съюз. Както показах, скорошните събития, информирането на гражданите и заинтересованите страни за постижението на Европейския съюз е от решаващо значение и това е ваш по-важно сега, колкото когато е било преди Важно е по този начин да работим, за да възстановим доверието на гражданите към нас и ще помоли Европейската сметна палата също да работи в тази посока. И накрая смятам, че трябва да има стабилност и предсказуемост в бюджетния цикъл, програмния цикъл и инвестициите. И това не трябва да се ограничава само с многогодишната финансова рамка и нейната продължителност. Необходимо е също така да бъдат приобщени органите на управление на общинско ниво, така че резултатите и проекти да са по-близо до гражданите, там къде те живеят. Мисля си, че още има какво да се направи в тази посока. Имам един въпрос към вас. Ясно е, че е по-добре да се предотвратяват проблемите, да се изпреварват събитията, а не просто да коригираме това, което вече се е случило предварителните условия се използват повече по време на този период, отколкото преди. Анализирали сте тези предварителни условия и трябва ли да се разшири тяхното приложение в новата многогодишна финансова рамка? Имаше ли проблеми, които бяха установени при прилагането на тези предварително поставени условия през 2016 година. Благодаря ви. Смятам, че можем да продължим да се движим напред заедно. Благодаря. Аз също искам да задам няколко въпроса. Ще подема онова, което каза колегата Штас. Генералният директор на ОЛАФ отговаряше и за надзора върху италианската митническа администрация. Вероятно през този период си е търсил работа. Сега предстои да заеме ръководна позиция в Италия. Смятате ли, че Ола в достатъчна степен е предприял всички необходими действия в Италия? Още през 2016 година имаше публикации в пресата, в които се твърдеше, че трябва в по-голяма степен да се вземат предвид особеностите на Италия, че например в Тренто вече няма да има никакви проверки, ако този човек стане генерален директор. Сега комисията се опитва да ни убеди, че е в интерес на Европейския съюз един служител на Европейския съюз да бъде командирован в администрацията на държава членка. Това е прецедент. Поне на мен не ми е известен друг подобен случай. За това бих искала да ми дадете допълнителни разяснения. Искам също така да ни кажете кога господин генералният директор е бил назначен за служител до края на живота си. В миналото генералните директори се назначаваха за определен период от време, но от 1 януари 2014 година насам генералният директор на ОЛАФ е служител на безсрочен трудов договор. Не сте обсъдили това с нас, не сте го обсъдили и с надзорния комитет на ОЛАФ. А всички въпроси, отнасящи се до ОЛАФ, трябва да бъдат обсъждани както с нас, така и с надзорния му комитет. Независимостта на генералния директор на ОЛАФ наистина трябва да се гарантира. В случая генералният директор на ОЛАФ се е стремил към това да получи безсрочен договор, да стане служител до края на живота си. Ако бяхме знаели това нещо, то щяхме наистина да окажем натиск върху господин Шемета на времето. Имам и въпрос за консолидирания финансов отчет. Пенсиите са се увеличили с 3,4 милиарда евро, евро в рамките на една година. Може би комисията взема предвид последващите индексации. Знам, че пенсиите в държавите членки са много по-високи и че там служителите не плащат а, с вноски. Имате ли някакъв план по отношение на пенсиите или просто ще продължава да се увеличава тази сума. Имам въпроси към вътрешния аудитор, на когото благодаря за доклада. Тази година наистина успяхте да ме озадачите. С голям интерес прочетох частта за одитите на информационно-технологичните системи. Бихте ли могли да направите кратък преглед на онези области, в които ние би трябвало да инвестираме повече в информационно-технологични системи, тук в Европейския парламент. Системата за Ощетоводяване на базата на годишно начисляване. Искам повече разяснения за тази част от текста. Освен това има и още един интересен въпрос. Външните доставчици на услуги, които работят в комисията и достъпа им до тази система за осчетоводяване на базата на годишно начисление. Става дума за една много чувствителна система, за която трябва да се спазват принципите на поверителността. се оказва, че тези външни доставчици на услуги имат достъп до нея. С това изчерпахме списъка на желащите да се изкажат. Първо ще дам думата на господин комисаря, след това на вътрешния аудитор. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, госпожи и господа, отбелязахме си всички ваши въпроси. При по-нататъчните разисквания с моите колеги и комисари ще вземем отношение по тях – ще вземем отношение по тях, когато става дума за въпроси, отнасящи се до конкретни резори. Ще ви предоставя и по-подробни документи с отделните проценти, например с процента на грешки. Каква е отправната стойност, как сме изчислили ние стойността, която цитираме ние и има ли съответствие между вашите допускания и нашите изчисления? Следваща, през следващите седмици ще се опитаме да хармонизираме тези стойности, стойностите на процента на грешки по годишните ни отчети. По въпроса за служителите. Правилникът за длъжностните лица, по който работим сега, е от 2013 година. Съвсем честно мога да ви кажа, че не ме удовлетворява този правилник. При нас работят над 6000 временно наети служители. Както служители с срочни трудови договори, така и договорно наети служители. Трябва да се ръководим от функция 5 и настоящото си щатно разписание. Договорно етите служители, служителите със срочен трудово договор са една добра възможност. А външните доставчици на услуги например в областта на информационните технологии, които временно работят в сградите на нашите генерални дирекции, също са едно добро допълнение. В миналото обаче прекалено се увеличи броят на тези служители, просто защото спешно имахме нужда от нас. Но нито едно министерство в държавите членки не би работило по този начин. Съветът ограничи броя на щатните бройки, ограничи размера на заплатите, наложени също така и задължение за намаляване на персонала в размер от 5%. Така съветът силно ни намали маржа за маневри, което аз никак не одобрявам. Би ми се искало през идните години да имаме повече щатни бройки. Бих искал също така да се премахнат безперспективните длъжности в Брюксел, в Люксембург в миналото имаше много външни специалисти, специалисти по софтуер и информатика, които работеха по за половин година, по за една година, след което напускаха. Много би ми се искало тези длъжности да прераснат в длъжности на пълен работен ден с истински трудови договори. Бих направил всичко възможно, за да могат комисията, парламентът и други служби да останат привлекателни работодатели. И във връзка с това се нуждая от вашата подкрепа. По-нататъчните съкръщения по функция 5 с по-нататъчното съкръщаване на щатните бройки не са приемливи нито в комисията, нито в парламента, освен ако Брексит не намали натовареността по въпроса за етичния кодекс. И това е много важно. Председателят на комисията заяви, че трябва да има такъв и ние разработихме такъв кодекс, който скоро ще влезе в сила. Когато има конфликти на интереси, когато има дейност, която е несъвместима с задълженията на комисари, са въведени правила, които нямат еквивалент, според мен, на ниво държави членки. Така че моля да признаете какви големи усилия положи в случая комисията. Когато председателят на комисията напусне тази си длъжност, в продължение на три години той не може повече да извършва професионална дейност. Не знам дали са в интерес на демокрацията правилата за водещите кандидати, но етичният кодекс е факт. Като парламентаристи не бих ви посъветвал да приемате подобен етичен кодекс с толкова строги разпоредби за конфликт на интереси. Помолихме Европейската сметна палата да ни изложи своите очаквания и изисквания за следващата МФР. Тя трябва да извършва проверки не само постфактум, но и да ни дава съвети за бъдещето с цел упростяване, оптимизиране и повече допълнителни ползи от следващата МФР. Госпожа председателката упомена пенсиите. Пенсиите ни притесняват. Защо? Защото през изминалите 10 години държавите членки се увеличиха с 13. Съответно увеличихме и броя на служителите. Някои от тях сега предстои да се пенсионират. Тоест, с течение на времето ще се увеличи броят на пенсионираните служители, без да имаме резерви за пенсии. В бизнеса и в някои национални администрации се предвиждат резерви по бюджетите. И за това искам да предложа а, това и винаги го предлагам, но съветът винаги го отхвърля. И става дума за увеличаване на сумата, която да се изплаща в пенсионния фонд, т.е. да се изгради, да създаде един фонд от 1 милиард евро, така че да можем да финансираме и бъдещите ни задължения по изплащане на пенсиите. Аз съм за това. И сега за забавянето в разплащането. Това е нещо, което се отнася пряко до вашата работа, както и работата на комисията по бюджетите. В миналото е имало много сериозни проблеми е, с това. След като многогодишната финансова рамка беше одобрена през 2013 година и беше за започна да се изпълнява през 2014 година. 2014 по определен начин беше последна година. Ние се движим напред с пълна пара, но все още има а, държави и региони, например германски провинции, които не са назначили съответните органи, не са, ги, не са осигурили необходимия софтуер. Ние изпращахме такива писма с напомнения до такива държави или региони. Те не са до сега назначили обаче органи, които да отговарят за изразходването на средствата на Европейския съюз. Всеки един гражданин може да се обърне към съответното министерство в своята държава и да попита защо все още не сте определили такъв орган. Ние нямаме все още никакви инструменти на разположение – Европейския съюз зависи от положителната нагласа на държавите членки. По такъв начин е изградена тази конструкция. Националните столици имат правомощията. Много често столиците правят, държавите членки правят правилно нещата и правят правилни неща, но не винаги. смятаме да внесем предложение за изменение за 2018 година, защото парите не са били изразходвани така, както бе предложено. И това е много сериозна слабост. Защото Европа не е чак толкова богата, че да не изразходваме средствата, с които разполагаме, или да ги разходваме с забавяне. И отново казвам, Искаме да избегнем това, което се е случило през период 2013-2016 година или поне да намалим мащаба на проблема. Това зависи от вас и зависи от нас. Ние участваме в реформата на общата селскостопанска политика. Вие говорихте за износа на мляко, на прах в Африка подпомагането на производството на вътрешния пазар за целите на износа. Това ще бъдат проблеми, които ще разгледаме много сериозно. Комисията ще внесе доклад и това ще бъде предмет на бюджетни консултации след 2020, за периода след 2020 година и ще предвиждаме и ще обмислим по-скоро ограничаването на подпомагането на производство за износа. И сега последния момент, който беше тук засегнат, генералният директор Кеслер. Аз не искам да звуча тук като светата дева, но през 2016 година беше обявена тази позиция и имаше покана за подаване на молби, но аз тогава не работих в комисията. Парламента тогава гласува за това. Аз съм човек, който е дошъл с закъснение, който е заварил това положение. Тогава съвета публикува обява за вакантна позиция на директор на Олаф. И в поканата за подаване на молби се говореше за това, че това е позиция, която се предлага за срок от 7 години. Без втори мандат. Но за да бъде тази позиция по-привлекателна, на времето към текста беше добавено, че след 7 години работа в Олаф ще има възможност съответното лице да продължи да работи със същата заплата на друга позиция в Европейския съюз. Това беше направено, за да бъдат привлечени наистина добри кандидати. И тогава господин Кеслер беше назначен като АД-15 и след това в рамките на една година той получи статуса на длъжностно лице, т.е. безсрочен договор, постоянен договор. А след това през 2017 година той беше повишен с една степен, така както е обичайно в европейските институции. С 61. In AD 16. Тоест той е бил на време на позиция в продължение на 7 години и след това вече за втория 7 годишен период с втория 7 годишен мандат от своята кариера той е бил с категория АД-16. а с. ви говоря за текста на обявата за обявяване на вакантна позиция. И ние се, и, ние си извлякохме полки от това. Ако искате, вие може да участвате в окончателния подбор на кандидатите от краткия списък, измежду нези, които са включени в краткия списък. И тогава ще се предвиди и тогава вече решихме, че трябва да се промени ситуацията и че трябва да има 7 годишен период без възможност за подновяване. Но честно казвам, ако аз бих бил на 40 години, дори да не съм с особена квалификация, не бих подал молбата си да работя при такива условия, но може би ще можем да привлечем добри хора и при тези условия. Така че вие ще участвате, ние ще ви привлечем към тази дейност. Ние не подведохме господин Кеслер. Ние бяхме неутрални, но 28 правителства, демократични правителства, и сред тях е и италианското правителство, решиха, че господин Кеслер беше най-добрият кандидат за тази работа, свързана с митническите органи в Италия. Аз нямам правомощия да определям това как се решават въпросите на национално ниво в Италия, които засягат самата Италия. Вие казвате, че той трябва да бъде освободен от длъжност, но каква е процедурата за това? Просто в крайна сметка, ние действахме в съответствие с обявата за заеманата длъжност и решихме, че той от октомври ще започне работа в Рим. Ние бяхме абсолютно неутрални. Европейската комисия нищо не направи тук по този въпрос, но в Рим също така има министри, компетентни органи, също вежи за Берлин или за Хага. И те правят това, което според тях е най-доброто. И аз и имам доверие на правителствата и на парламентите и смятам, че те правят правилните решения, когато става дума на за назначаване на хора. Смятам, че Кеслер беше най-добрият кандидат за тях. И ако не беше взето това решение, от 1 марта следващата година господин Кеслер щеше да стане високопоставено длъжностно лице в комисията с категория АД-16, клас АД-16. И той нямаше да прави нищо полезно, нещо, което ще ще ни струва пари. Сега, нека да не забравяме, че длъжностните лица в европейските институции не получават пенсионно-осигурителни права, ако работят само 7 години. И предполагам, че това също е натъжало в решаването, в решението, което е било взето на господин Кеслер. Парламентаристите за 5 години мандат получават добра пенсия и разбира се, хората мислят за пенсиите си, когато заемат определени места. Господин Кеслер заяви законното си искане да остане длъжностно лице в комисията. Но сега той ще бъде ръководител на Националната митническа служба в Рим. И неговата заплата основно се изплаща от Рим, така че ние спестяваме пари 90% от неговата заплата се изплаща от италианските компетентни органи, от италианското правителство. И това информацията, тя е съвърш... абсолютно официално представена тук от мен за вас. И що се отнася до митниците, ние нямаме вътрешни митници, имаме митнически органи, които работят на границите между Европейския съюз и трети държави. Ние трябва да спазваме митническото право на Съюза, защото 10% от собствените приходи на Съюза се дължат на митата. И тези суми се събират от националните митнически органи. И така, имаме ли им доверие или не? Лично аз имам доверие на хората. Фалшес Verhalten von Zollbeamten entdecken. Ако открием, че има някакви неправомерни действия, разбира се, веднага ще реагираме. Ако има корупция, ако има присвояване на средства, вие може да започнете да действате само ако това са установени факти. Мисля, че съответните италиански органи нямат никакви причини да бъдат подозирани в каквото и да било. И не мисля, че генералният директор на Олаф е предмет на някакъв отделен режим. Е, просто това не би ми се побрало в главата. Да, всички гледаме много различни криминални филми по телевизията, но това не е реалността. И така, господин Кеслер, ако започне новата си работа, той ще трябва да гарантира спазването на европейското законодателство и съответно събирането на митата с цел да бъдат попълвани собствените средства на Съюза. Той има юристи, експерти, които ще работят за него, той ще има министър, пред който ще е подотчетен и министър, разбира се, е избран от хората. Така че Нямам повече какво да кажа. Това, което ще кажа е само, че ако имате някакви подозрения, съобщете ми за тях, но те трябва да бъдат подкрепени с доказателства. Искаме само да се уверим, че всичко е редовно и съобразено с същите принципи, които се прилагат за другите служители. Има някаква липса на прозрачност в ОЛАФ Самият генерален директор всъщност става дума за командироване в рамките на Европейския съюз. И важното за нас тук е интересът на Европейския съюз. Appointment, es ist eine Abordnung. ja, ja. Ich möchte darauf hinweisen, dass es natürlich eine Abordnung ist und diese, diese Ab Става дума за командироване на лицето и това представлява интерес, а ние държим на интересите на Европейския съюз и за това смятаме, че този въпрос трябва да бъде обсъден. като запазваме пълен неутралитет по този въпрос. Благодаря. Споменахте информация, която се съдържа в член 95.9 от доклада, който се изготвя всеки две години в рамките на процедурата освобождаването отговорност. Това е допълнителен ангажимент, който се осъществява съобразно принципите на прозрачност и отчетност. Комисията по един открит и прозрачен начин представя резултатите от одита и е, препоръките си. Споменахте аудитите на комисията през 2016 година и един конкретен въпрос, свързан с Генерална дирекция бюджет и АБАК. А подробна информация ще откриете в резюмето на доклада и документа работния документ на комисията, страница 82-92. Можем да подобрим ефективността на много от операциите, особено в IT областта. Рисковете също трябва да бъдат третирани така че е изключително важно всички препоръки да бъдат приети от Генералната дирекция. така че предприемаме необходимите мерки за това. не е прекратена никаква мярка тази цел. Сега, по отношение на страници от 82-92 на работния документ на комисията и а, операци, ръчните операции, прилагани при дейности, които а, биха могли да бъдат осъществени по по-сигурен начин а, в сферата на управлението Прекалено малко са проверките, свързани с сметките на потребителите с прекалено завишени привилегии. Това е против добрата практика, възприята от Генерална дирекция, дирекция бюджет. Тук също има препоръки и плана за действие се прилага. Това не оказва някакво, някаква последица върху изредността на сметките. На страница 9 и 10 на работния документ на комисията, тук също има два елемента. няма рамки на сътрудничество и един въпрос, свързан с размера на разходите. Генералната дирекция прие препоръките и предприе съответните мерки. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси, госпожо председател. Благодаря за всичко, което посочихте но ако не бях прочела документите, нямаше нищо да разбера от това, което вие ми казахте. Не мога, за съжаление, да ви предоставя тази информация, но мога да ви изпратя писмен отговор. Благодаря. Господин Салафранка. Благодаря, госпожо председател. И всички знаем за сложната ситуация в моята държава, затова искам да се изкажа сега и да кажа, че този дебат във връзка с освобождаването от отговорност трябва да има една цел. И това го беше казано тук в самото начало на нашата среща с комисара. Следващата година, когато се срещнем отново по същата тази тема, надявам се, че ще можем да констатираме, че ситуацията се подобрила. И благодаря на господин комисар за това, че срещна с нас, че отдели ценното си време за нас и трябва да помислим как да подобрим в дух на сътрудничество освобождаването от отговорността. Това го каза и Сметната палата, и господин Целев. Ние виждаме, че намалява процента грешка. Стана ясно, че едва ли има нужда от допълнителни мерки за контрол. В своето уводно слово господин комисар каза, че ще се отнесе с внимание към всеки сигнал, който идва от нашия парламент. И разбира се, трябва да се подобрят определени неща, за което говореше господин комисар. И както каза и госпожа Аяла Сендер, има неща, които изискват нашето внимание. Това е ясно. Има още един аспект и бих искала да привлека вниманието на господин Йотинг към това и а, това са международните финансови рискове и ангажиментите на Европейския съюз. Говорим за различни а, фондове, средства за трети държави. Лично аз отговарям за отношенията с Колумбия и трябва да може Европейският съюз да изпълнява по-добре своите международни ангажименти, ангажименти, които е поел спрямо трети държави. И в контекста на прегледа на финансовата перспектива в бъдеще, трябва да отчетем огромния брой финансови инструменти и партньори, които ще управляват нашия бюджет Данните показват много ясно това. Смятам, че трябва да имаме по-упростени и съответно по-ефикасни бюджети. Приключвам, госпожо председател. И в края на този дебат а, говорихме за генералния директор на ОЛАФ. Господин комисар, аз мога да предположа, че и комисарите, и длъжностните лица действат в най-добър интерес на общността. За това нямам абсолютно никакви съмнения в вашата добросъвестност и вашата ангажираност в Европейския съюз. Вие наистина сте показали, че вашата репутация е абсолютно неопетнена и мисля и се надявам, че длъжностните лица също така са със същата неопетнена репутация. Не искам да навлизам в лични теми. Смятам, че трябва с уважение да се отнасяме към хората и да не се влияем от лични пристрастия. Ние, европейските депутати, не започваме работа си в парламента, за да си осигурим пенсията и знаят, че има длъжностни лица, които се отказват от своите пенсионно-осигурителни права и също. А, така обаче трябва да помислим, че не можем да поставим длъжностните лица в по-лоша позиция в това отношение, отколкото други служители. Ние се стремим да направим нещата по-добри и работим за това. Благодаря ви. Der Berichterstatter zum Abschluss, bitte. Благодаря. Давам думата на докладчика за заключителни думи. А, това. Мислих, че ще има втори кръг въпроси, свързани с вътрешния одит и годишния доклад. А, ще то се отнася до периода 2011-2016 година. Все още не са транспонирани около 400 доклада, одитни доклада и а, как се обяснява това забавене. А, доклада за вътрешен одит а, не отговаря и на целените резултати в Генерална дирекция ЕФКО какво означава това на практика и какви са последствията от тези пропуски, свързани с резултатите? По време на последното освобождаване от отговорност на бюджета, комисията Конт по инициатива на председателката бяха определили и оценили тези инструменти. И а, реакцията, предадена от Генерална дирекция Девко, беше наистина реакция на възмущение и беше поставен под въпрос а, а, беше поставена под въпрос достоверността на тази информация. Трябва да призная, че тази информация е изключително полезна – при определяне на нашите програми, осъществяване на нашите цели в различните държави, не само по отношение на хуманитарната помощ, но и във връзка с сътрудничеството, насочено към развитието. Установяваме, че докладите са хетерогенни, има много детайлни доклади, има други с по-общ характер – с непрецизирани декларации. Често се посочва, че, не, че липсва нужния ресурс, за да се навлезе в детайли. И е по отношение на целите по различните програми, ние инвестираме значителни средства по осъществяване на програми, свързани с равенството между половете а установих, че прилагането на тези програми, прилагането им на практика, се оказва неосъществимо, защото на правителствено ниво не е, се е осъществило нужното сътрудничество. Това не е нова ситуация, и би следвало да обмислим как ще бъдат транспонирани в бъдеще тези програми. Да се засилва ролята на жената в отделните държави е приоритет за всички нас. Но на какво се дължат тези пропуски? Констатираните проблеми оправдават ли се с факт, че критериите за оценяване са различни, но не би трябвало да е така. Или пък при осъществяване на тези оценки се опирате на различни принципи, или пък липсват необходимите данни. Какви обяснения биха могли да бъдат посочени? по отношение на този инструмент, който е изключително важен и не може да бъде пренебрегван. При, е, освен това, има още едно затруднение при тези доклади. Те не могат да бъдат, е, няма пряк достъп до тях трябва да се влезе в специално помещение, да оставите всичките си електронни устройства преди да проникнете в него и да направите справка с тези документи. Така че парламентът би следвало да има лесен достъп до този тип доклади, а не да преодолява различни препятствия по пътя към тях. По отношение на собствените средства, кои са общите насоки тук? Докладът посочва и проблем свързан с контрола по проекта ИТРЕ, какво може да направи комисията, за да излезе от тази задънена а, улица. Генерална дирекция АГРИ въведе система за оценка и контрол, за оценяване прилагането на ОСП. И както при политиката в сферата на риборството и тук се установяват значителни пропуски, то на високо равнище по отношение на контрола. Много бих искал да знам какви са препоръките в тази материя от вътрешния одит. А по отношение на одита от миналата година, каква е ситуацията днес по отношение на доверителните фондове? Утре можем да обсъдим тези въпроси в присъствието на компетентния комисар – както и въпросите свързани с мира в Африка. Какви са трудностите при прилагането и практика на този инструмент? Проблемите, е, вместо да намаляват, се натрупват. Установени са пропуски също така и при между държавните мерки за контрол. Какво може да каже комисията по този въпрос? И накрая, е, бих искал е, ресорния комисар е, да разполага с мандат по отношение на бюджета, какъвто е случая с министрите, така че в бъдеще да можем да продължим ползотворната дискусия с господин Йотингер, както правим това и с другите комисари. Благодаря another important point on the agenda. Uh, Вътрешния ревизор има думата. Благодаря ви, госпожо комисар. Стана дума за прилагането на препоръките, но нека да очертаем контекста. 2012-2016 година над хиляда препоръки бяха направени и съответно приети от аудитираните обекти. Голяма част от тях се прилагат. А останалите са в процес на прилагане, защото одита е установил, че не е, е било налично достатъчно време за прилагане на плановете за действие. има забавене при някои от програмите. 18 много важни препоръки не се прилагат за период повече от 6 месеца. Има 6-месечно забавене и това наистина е проблем. Е, трябва да вземем предвид факта, че това всъщност е само 1% от всички препоръки. Така че нашите служби смятат, че що се отнася до прилагането на препоръките, е, правени от аудиторския екип, са сравними с тези от предишните периоди. Тези 18 препоръки са значително забавене, които са упоменати. Трябва да се има предвид и контекста, в който те се вписват. По отношение на въпроса, зададен във връзка с Девко. Одитите на системите за управление на резултатите посочват известни слабости и не трябва да ги пренебрегваме. Не е възможно да преценим дали целите са били постигнати и доколко са в процес на осъществяване. Но така или иначе разработваме съответния документ, за да изправим тези пропуски. По отношение на плана за Африка има напредък, има няколко препоръки, четири, ако не се лъжа, които все още не, са, не се прилагат. Надявам се, че отговорих на вашите въпроси. Пропуснах нещо, пропуснах да спомена генерална дирекция Акри. Трябва по-ясни цели по отношение на ОСП и по-добри показатели, по-ясно очертани показатели, посочващи изпълняемостта на резултатите. Тоест, показатели насочени към резултатността. Целта е да се работи в по-тясно сътрудничество с Евростат, защото данните, предоставени от Евростат, са надежни и и генералните е, дирекции, а генералните дирекции е, получават данни от други източници, е, при които няма тази гаранция за надежност. По отношение на а, ролята а, за контрол, а и енергетиката. Предприемат се мерки за решаване на проблемите, така че да се засили надзорната стратегия, предприяти се съответните мерки. Благодаря ви. По проекта ИТЕР ще проведем дискусия, когато обсъждаме освобождаването от отговорност. Вероятно ще трябва да изискаме и допълнителни документи. Господин комисар. В комисията постоянно се говори по този въпрос. Говори се за разграничаването на компетенциите на генералните директори и комисари, както и за това как могат да бъдат обединени правомощията на комисаря, отговарящ за бюджета. Не мисля, че в рамките на този мандат могат да бъдат направени някакви съществени промени. Но когато се излъчва кандидатурата за следващия председател на комисията, то кандидатът може да обсъди по време на европейските избори този въпрос с вас. Кандидатът трябва предварително да обмисли вътрешната структура Господин Юнкер, например, обедини функцията комисар с функцията заместник-председател. Може да се приложи подобен подход и по време на следващия мандат. Аз самият съм неутрален може през лятото на 2019 година да се постигне споразумение между парламента и председателя на комисията, да се проведат принципни разговори. Благодаря ви, господин комисар. Мисля, че на 21 ноември ще се видим с вас. Тогава ще говорим за оценката на регламента за ОЛАФ. Радваме се, че днес ни отделихте от времето си. Радваме се, че започнахме този важен етап от процедурата за освобождаване от отговорност. Благодаря и на Сметната палата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред – освобождаване от отговорност на Европейския парламент. По тази точка очакваме генералния секретар на Европейския парламент. Продължаваме с точка 10 от дневния ред. Освобождаване от отговорност на Европейския парламент. Um, um Моля да напуснете залата безшумно. Получихме отговорите на господин генералния секретар във връзка с резолюцията за освобождаването от отговорност за миналата година. Резолюцията бе прията през месец април тази година. Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Няколко уводни думи от моя страна. Получихте отговорите ни на писмените си въпроси. Нека поставя особен акцент сега върху някои елементи от тези отговори. Според мен, отново Европейската сметна палата не отправя някаква особена критика към нашата институция. Вътрешният ни аудитор установи, че у нези области, в които в спешен порядък трябва да усъвършенстваме дейността си, са намалели значително на брой в сравнение с изминалата година. Бе открити думът на европейската история. Общият размер на разходите е с 4,2 милиона по-нисък от първоначално предвидения. Всяка година комисията се включва с 3 милиона в финансирането на текущите разходи. Усилия полагат и регионите. Много по-активно участват органите на местно самоуправление. Продължаваме да работим по план по сградата Мартенс. Надяваме се, че ще можем да се нанесем там през април месец идната година. Много оживено обсъждахме и въпроса за шофьорската служба на парламента. Междувременно разполагаме с пълен набор служители там. Това са шофьори от общо 14 държави. До момента почти няма оплаквания за тяхната работа. Разбира се, шофьорите се нуждаят от известен адаптационен период. Продължава работата и в областта на политиката по отношение на сградния фонд – в доклада си изискахте дневните за асистентите в Страсбург да бъдат изравнени с дневните на останалите служители. Бюрото взе съответното решение за това на заседанието си на 2 октомври. Друга важна тема бяха правилата за политическите партии и политическите фундации – Изискахте от нас да окажем въздействие върху комисията с цел приемането на нова нормативна уредба за политическите партии и фундации. През месец септември комисията излезе с такова предложение. То в голяма степен е ориентирано спрямо предложенията на парламента. В продължение на доста години изисквате също така бюрото да се занимае и с общата надбавка за разходи. Бе учредена работна група по този въпрос в бюрото, която трябва да излезе с предложения до края на годината. По отношение на групите посетители бе изискано въвеждането на плащания не в броя по електронен път. За момента тази система функционира много добре. Господин Де Йонг, благодаря госпожо председател. Специално благодаря и на господин генералния секретар, който винаги е много скромен в уводните си думи, но е направено наистина немалко. Мога да потвърдя това. Ще направя два общи коментара, след което ще задам някои конкретни въпроси по определени части от доклада на господин генералния секретар. Основният проблем, по който ще направя общ коментар, е, че продължава да се прехвърля топката между нашата комисия и пленарната зала. След това пленарната зала прехвърля топката на бюрото, а бюрото от своя страна е прехвърля на генералния секретар. И след това или бюрото не е изискало действие от генералния секретар, или не е действало по план. Това обикновено узнаваме през следващата година. Изискахме препоръките за освобождаване от отговорност и докладът по въпроса да бъдат включени в дневния ред на бюрото. В един от отговорите си генералният секретар заявява, че бюрото се запознава с резолюцията и препоръките, но не предприема действия. Мисля, че тази процедура трябва да се промени. Можете да разискате въпроса в бюрото, но не бива, според мен, да подценяваме въздействието на информационните бележки на генералния секретар при определянето на дневния ред на бюрото на парламента. Много често дневният ред на заседанията на бюрото се съставя възоснова на информационните бележки на генералния секретар. Затова генералният секретар може да се включи по-активно, така че всички препоръки прияти в пленарната зала да бъдат включвани в дневния ред на заседанията на бюрото. Наблюдава се повече прозрачност В отговорите си заявявате обаче, че документите за заседанията на бюрото се разпространяват само между членовете на бюрото, не са достъпни за членовете на парламента. Това е странно според мен, въпреки че тези документи съдържат доста чувствителна информация. Мисля, че 80% от тези документи могат да станат публично достояние, без да се навреди по никакъв начин на институцията. Изискваме също така и от съвета да бъде по-прозрачен не би трябвало автоматично документите, подготвени за заседанията на бюрото, да се третират поверително. Вторият въпрос, върху който ще се спра, е подкрепата, която получава нашият секретарят при подготвянето на доклада за освобождаване от отговорност на парламента. В точка 6 от този доклад се препоръчва да получаваме повече подкрепа при тълкуването на отчетите. Огромни са отчетите. Понякога докладчикът няма време да ги разгледа подробно. Не е особено задоволително да се разчита само на одита. Генералният секретар заявява, че ще призове съответните служби да обмислят въпроса. Би трябвало обаче в по-спешен порядък да се предприемат действия. Вече сме излъчили докладчика си за следващия доклад за освобождаване от отговорност, но все още не са настъпили някакви промени в процедурата та точка, страница 7, точка 44. Изключително важно е да можем да провеждаме публични заседания. Радвам се, че са предприяти такива действия, но не е предвиден график. кога точно ще се задейства процедурата. Много съм доволен от новата страница в интернет. Трябва да кажа все пак нещо положително. Наистина има подобрения. По въпроса за комуникацията, точка 57. И ние смятаме, че комуникацията трябва да е насочена към и към онези, които не проявяват интерес към Европейския съюз. Аз самият всеки ден се сблъсквам с това предизвикателство. Питам се как да достигна до онези хора в моята страна, които смятат, че Европейският съюз работи против интересите им. Когато се опитам да ги осведомя за Европейския съюз, те ми казват, няма нужда, не проявявам никакъв интерес. И това е един омагьосан кръг, в който е попаднал целият Европейски съюз. Така че какви планове имате във връзка с комуникацията? Точка 75. Консултативният комитет за назначаване на служители на високи позиции. Вече е взето решение в пленарната зала по този въпрос. Не би ли трябвало бюрото или генералният секретар да излязат с позиция, да предвидят и излъчването на представител на служителите в този комитет. Точка 111. Приключвам след малко. Става дума за доброволния пенсионен фонд. Постоянно обсъждаме този въпрос. В отговорите си казват, че този фонд разполага с достатъчна ликвидност до 2023-2024 година но ние всъщност изискваме план за действие, за да се избегне преждевременното изчерпване на ликвидността по фонда. Може да се коригира или размерът на пенсиите, или вноските на държавите членки. Ако чакаме до 2023-2024 година, мисля, че ще прекалено късно. Точка 123. Стратегията за сградния фонд. Има голямо брожение сред персонала, когато предстои преместване в нова сграда. Как подхождате към персонала? Още повече като се има предвид, че генералните дирекции не искат да разговарят с служителите си по тези въпроси. Последна бележка по един много сложен въпрос, точка 149 за политическите групи. Transparency International изиска да станат публично достояние финансовите отчети на политическите групи. Изиска подробна разбивка на разходите за сключени договори, за предоставени услуги и така нататък. Това отново ме отвежда на разговора, който проведохме с представителя на Енстен Янг Мисля, че към момента ни следят под лупа. Под лупа ни следи гражданското общество. Не приемам всички изисквания на Transparency International, но трябва да има някаква прозрачност, трябва да има някаква възможност за запознаване с годишните финансови отчети на групите. Господин генерален секретар, имате думата. Благодаря. Ще се опитам да отговоря на въпросите в обратна последователност. Първо, по въпроса за разходите на политическите групи. Както знаете, политическите групи в парламента се ползват със специален статут, т.е. те не попадат в обхвата на общите правила, не са обект на одит от страна на службата за вътрешен одит, имат свои механизми. Понякога има припокривания, поради което и ние трябва да се занимаем с тези въпроси, например с въпросите за наймането на договорно наети служители. В случая ние сме изпълнителният орган. Но това е нашата дейност. Тя се основава на решения, които не се вземат от администрацията, а от политическите групи. С други думи, политическите групи в голяма степен са автономни. Те не попадат в обхвата на нашето финансово управление. Не могат да са обект на проверка от наша страна. Длъжни са, разбира се, да спазват съответните правила. По въпроса за сградите и стратегията за сградите, действително се намираме на кръстопът. Защо? Защото в сградата Мартенс можем да настаним 1000 служители. А в сградата Аденауер в Люксембург ще имаме капацитет за настаняването на 3000 служители. Тоест, само след няколко години ще се закупят нови сгради за 4000 служители. В зависимост от това как извършваме калкулациите, то ще видим, че служителите в парламента са около 5500. Към тях се добавят и договорно наетите служители и външните експерти в Люксембург над половината от служителите ни, от постоянните ни служители, предстои да се преместят в нови сгради. Тоест много е важно да този процес да протече както трябва. Затова още на ранен етап поръчахме проучване на конкретните потребности на служителите. Опитахме се да вземем предвид резултатите от това проучване при планирането. За първи път ГД Инло проведе систематичен диалог с нас за това как, с, генерал, с генералните дирекции за конкретните им потребности. Различните генерални дирекции имат различни потребности, дават се и различни указания сред информатиците, сред архитектите и инженерите, например, често се работи в групи, изготвят се планове в екип. Правната служба пък работи по по-различен начин. Там хората не работят толкова често в групи, всеки предпочита да работи сам и в зависимост от диапазона, който се наблюдава между тези две крайности, се опитваме да приспособим сградите към потребностите на отделните генерални дирекции. Мисля, че и двете сгради са много голямо подобрение за служителите в сравнение с миналото. Но в момента в Люксембург работим на 8 различни места. Не знам дали сте били в сградата Шуман, например. Това е една сграда, която може би бихме могли да окачествим като сграда, използвайки определението от миналия век – много е занемарена тази сграда, тъй като не е инвестирано в нея в миналото. Служителите, които са в тази сграда, в бъдеще ще се преместят в много по-хубава сграда. Същото въжи и за ГД Инло и ГД Финанси в Брюксел. ГД Устен превод пък до момента беше настанена в сградата на улица Трев, където нямаше климатици. Тоест през лятото там беше трудно, почти невъзможно да се работи. Така че в бъдеще служителите, след като се преместят от тази сграда, ще се чувстват много по-добре. В миналото нямахме освен това и сграден капацитет за преводачите. Сега се предвижда едно специално пространство, където преводачите могат да се оттеглят между заседанията и да вършат, например, административната си работа. И преводачите в Генерална дирекция устни преводи в бъдеще ще ползват много по-добър сграден фонд. ГД Комуникация също ще се премести. В зависимост от потребностите на съответната дирекция се приспособяват и офисите в сградите. В същата сграда като ГД Комуникация ще се настани ГД писмени преводи. Освен това, поддържаме връзка с съвета на Комитета на служителите, ГД персонал и ГД сграден фонд поддържат връзка между си, за да се изготви обща позиция на администрацията. Не се води диалог между отделните генерални дирекции, а между генерална дирекция персонал – и Генерална дирекция Сграден фонд. По въпроса за стратегията за сградите, това бе всичко по този въпрос. Няколко думи за комуникацията. С право казахте, че не бива да се обръщаме само към онези, които така или иначе вече вярват в Европа. Трябва да протегнем ръка и към онези, които се отнасят с недоверие към Европейския съюз. Към тези хора трябва да приложим съвсем различна комуникационна стратегия. До сега по-скоро говорихме за себе си, за своите процедури, но за гражданите това не е особено интересно. За гражданите е много по-интересно какви резултати проистичат лично за тях. Как лично тях ги засягат всички тези процедури? Как тези процедури променят живота им? Ако говорим само за процедурите сами по себе си, няма да привлечем особено вниманието към себе си. Вчера и онзи ден бюрото проведе заседание при закрити врата, на което бе обсъден въпросът за предстоящите европейски избори. Предвиждаме поредица от проекти, по които ще приложим съвършено различна комуникационна стратегия. Няма да говорим за себе си, а за това какво е постигнато конкретно за всеки гражданин, за да се отчетат многообразните интереси на гражданите. Това според мен е важно за нашата институция. По въпроса за служителите на висши ръководни длъжности. Не мисля, че това спада към прерогативите на комитета на персонала. Тук се наблюдава един друг недостатък. До момента по време на подбора на кандидати за такива позиции не се отчитаха в достатъчна степен жените. Това се дължи, за съжаление, на това се дължи, за съжаление, факта, че драстично спада броят на жените генерални директори в комисията. Миналата година имаше 4 жени, сега са само 2. Тоест, има намаление от 50%. преобладават мъжете. Затова взех решение една жена генерална директор винаги да е представена с право на глас. В зависимост от това, кой ще бъде назначен за директор на генерална дирекция персонал, ще добавя още една жена генерален директор. Ако бъде назначен мъж, ще добавя още една жена генерален директор. По въпроса за вниманието, което отделя бюрото на освобождаването от отговорност. Мога да кажа следното по този въпрос. В зависимост от това, върху кой проблем се фокусираме в момента, отделяме по-голямо или съответно по-малко внимание на този въпрос. За щастие през изминалите години бяхме пощадени от скандали. На миналото заседание на бюрото най-важната точка в дневния ни ред бяха дискусиите с вътрешния аудитор. Вътрешния аудитор си отделя много време за тези дискусии. и Същото въжи и за бюрото. На вътрешно ниво Водим политически дискусии с вътрешния аудитор. Казахте, че трябва, разбира се, да упоменете само тези моменти, към които сте настроен критично, но се радвам, че като цяло дадохте положителна оценка. Благодаря. Много колеги искат да се изкажат. Първият е колегата Вон, докладчик по освобождаването от отговорност за 2016. Uh, благодаря, госпожо председател. Преди всичко искам да благодаря генералния секретар за подробните отговори, както в писмена форма, така и сега. Благодаря ви, че ни напомнихте за сметната палата – която не установи никакви сериозни проблеми и докато сме на положителните аспекти, имаше опасения, свързани с службата на шофьорите, за това, че тя става част от щатното разписание. Виждаме, че това успеха. Да, наистина много е сложно да се запознаваме с бюджета на която и да е било организация и виждаме, че Европейския парламент има дори още по-сложен бюджет, отколкото този на Европейската комисия. Аз се занимавам с трансферите и със сигурност ще има и някои нови въпроси. Предполагам, че отново ще се появят и някои стари проблеми. Например, говорихме вече за акредитираните парламентарни сътрудници, говорихме за устните преводачи и имахме също така кореспонденция, свързана с устните преводачи. Ние бяхме загрижени за предложените промени, прозрачността, комуникацията и, както каза господин Де Йонг, с нетърпение очаквам да получа подкреп от вас, но също от генералната дирекция ние имаме нужда и от тяхната подкрепа. Що се отнася до последващите въпроси във връзка с сегашната освобождаваната отговорност, аз им някои въпроси. Това е службата за пътувания. Лично аз съм много недоволен от предоставяните от тях услуги. Разходите за пътуванията са много по-високи, отколкото биха били предложени, от който да било веб сайта ще ви дам още един пример за друга служба. Вчера исках да ползвам Евростар, исках да сменя билета, но Евростар не приемаше промен, защото тя беше направена от кредитираната пътническа агенция БЦД, кредитираната към парламента агенция. И те ми казаха, че това не е възможно да се направи така че мисля си, че трябва да може агенцията да извършва промени, когато е необходимо. Ние знаем, че искахме преди да има процес за обратна връзка с БЦД, с пътническата агенция, но това все още не се е случило. Искам да попитам кога ще бъде обявен на следващия търк за пътническата агенция, това ще ни даде възможност да допринесем за подобряването на работата й. Е, стратегията за сградите също е много важна за нас и за освобождаването от отговорност. Ние виждам, че нещата са в зависимост от конкретния случай. Е, наемат се сгради, когато е необходимо строят се сгради, но мисля, че трябва наистина да имаме стратегия. Искам да попитам какви са сложностите и затрудненията пред изработване на една стратегия за сградите, истинска стратегия за сградите. Да, може би и Брекзит е проблем, но в край на краща нека да не се оправдаваме винаги с Брекзита. Ние поискахме да има такава стратегия за сградния фонд и искаме да знаем защо няма такава реална стратегия и къде са проблемите. Кои са пречките? Следващия оратор. Благодаря, госпожо председател. Ще се постарая да бъда бърз и ефективен, каквито са и методите ни на работа. Имам четири въпроса по различни теми. Някои от тях вече бяха упоменати от колегата Де и няма да ги споменава. Искам да попитам... The plenary voted in favor of more transparency of the GEA and happened, basically. This year the plenary voted... Down... Общите разходи за... Общите надбавките за общи разходи revising the rules of, of GEA and... И става дума за допустимите разходи. И дали не бихте могли да ни информирате за подробностите, за ситуацията на работната група, която се занимава с, с надбавките за общи разходи? И също исках да ви попитам какво се случва с правилата за лица, сигнализиращи за нередности. Не знаем, че а, акредитираните парламентарни сътрудници са в по-специфична ситуация. Не винаги е лесно парламента да ги защити. Но дали не бихте могли да ни запознаете с евентуални други решения, които да ни позволят да защитим акредитираните парламентарни сътрудници, когато те подават сигнали за нередности. Освен това, знам, че службите на парламента започнаха да създават възможности депутати да публикуват на сайта на Европейския парламент информация, например, за своите доклади. И, но бихте ли казали повече как докладчиците, например, биха могли да използват тази възможност? И последното екологосъобразното възлагане на обществени поръчки. Вие казахте, че през 2017 година процентът на такива екологосообразни обществени поръчки ще бъде 50. Дали е постигната тази цел и каква е перспективата за следващата година? Дали смята, че е възможно да се постигнат дори и по-високи показатели следващата година за екологосообразни обществени поръчки? Колегата Али има думата. Поискахте ли думата? Поискахте ли думата? Помислих, че поискахте думата. Да, благодаря ви. Да, наистина. Преди всичко искам да благодаря на господин Веле за информацията за действията, които се предприемат и подробната информация, която получихме във връзка с действията предприяти в светлината на резолюцията за Европейския парламент. Искам да поставя два проблема, свързани с парламентарните сътрудници. Първо, това на разходите за мисията за сътрудниците. Бюрото на 2 октомври реши от 1 януари да действат нови прагове за мисиите за парламентарните сътрудници. Но защо до този момент индексацията не е приведена в съответствие с обещанието тя да въжи от 2016 година? също така Знаем, че ще бъде засегнат бюджета за депутатите през 2018 година във връзка с това. И вторият ми въпрос е свързан с пенсионно-осигурителните права. Тук във вашите отговори виждаме, че Европейския парламент води регистър на всички случаи, в които технически проблеми доведоха до забавяне и е, по-нататък по текста. Uh, е, дали бихте могли да казали, дали това тълкуване се споделя от службата на плащането на Европейската комисия? Всъщност този въпрос по-скоро е към Европейската комисия. Не знам дали тук има представители от нея, която взима окончателни решения, които влияят е, пенсиите, пенсионното осигуряване на служителите колегата Сарма. Благодаря, госпожо председател. И искам и аз да благодаря на докладчика и разбира се на господин Веле за това, че се среща с нас днес. Искам да помоля за извинение, ако казвам нещо, което вече беше обсъждано или нещо, което е известно на всички, не за мен, но ще поставя следните въпроси. Първо, господин Веле, вие говорихте за необходимостта да бъдем по-интересни за нашите граждани. Аз съм изцяло съгласен с вас. И това е нещо, което може би парламентът би могъл да разгледа отново, а именно комуникационните умения – с които разполагаме и които използваме и които евентуално бихме могли да имаме. Може би това вече се знае, може би аз съм този, който не знае, може би вече са намерени подходящи решения. Но за мен да бъдеш интересен е да бъдеш искан, да бъдеш самия себе си. Ти не можеш да изобретиш нещо, как да бъдеш по-интересен. Можем да бъдем интересни, аз съм убеден, защото много неща се случват тук в този парламент, що се отнася до работата в името на гражданите. Въпросът е по-скоро как да привлечем аудитория. Например, това заседание се излъчва на живо в интернет, но аудиторията няма. Вниманието е привлечено от нещо друго. В днешния свят ни имаме умни хора, които разбират, че нещо интересно се случва тук и също така е важно аудиторията да разбере, че тук нещо се случва. За целта могат да служат и социалните медии. Но искам да помисля дали имаме подходящите хора тук в парламента. Може би трябва да се обърнем към външни експерти. И искам да кажа, че възлагането на дейности на външни лица или външни фирми може би не е винаги добра идея. И тук говорихме вече за шофьорската служба. Аз бях много скептично настроен. И има много хора, които много добре работят и това въжи също и за шофьорската служба, защото наистина много добре работи тази служба, много добре работят шофьори, така че ви поздравям за това. Третия въпрос е акредитираната агенция за пътуванията. БЦД не става дума само за възможността да се промени билета – Подкрепям това, което ви казахте, но нещата не се свеждат само до това. Но през последните, може би, две години БЦД просто се плъска, плъска надолу, що се отнася до качеството. И аз не съм единствения. Но чувам и от колегите за наистина, за неща, които наистина са трудни за вярване. И аз вярвам на колегите, когато ми разказват истории. Какво може да бъде направено във връзка с тази агенция? Доколко смятате, че е рационално да се обучава една агенция за пътуванията и хората, които работят там? И кога настъпва момента, кога това вече не е рационално и трябва да се потърси по-радикална, драстична промяна, това са въпросите към мен. А, към вас, извинете. Госпожа Яла Сендер. Да, благодаря ви. Благодаря ви за това, че се срещате с нас, господин Веле, в тази последваща среща, която е насочена към това да си припомним какво означава процедурата за освобождаване от отговорността. Аз в момента имам пред себе си молбата на една голяма група хора с уврежданията искат да посетят парламента. И установихме, че са изчезнали нещата, които подпомагаха хората с увреждане да могат да посетят парламента. Как бихме могли да възстановим тези възможности. Вие разбирате, че това е много важно. Това е една политика на Европейския съюз, а миналата година много от удобствата, предвидени за хората с увреждания, са изчезнали. И това е един доста неприятен опит. Второ, виждам, че полагате усилия да водите диалог, стремите се да подобрите всичко, което е свързано с устните преводи. Има човек във вашия кабинет, който има опит в това отношение. И има, разбира се, също така и хора на управленски позиции, които не винаги свързани с устния превод. Но когато бяха представени резултатите на работната група. За това искам да спомена, че от август миналата година вие започнахте да прилагате новите работни условия и вие като генерален секретар сте ползвали възможностите, които позволяват по-голяма оперативна гъвкавост. Искаме да попитам какво точно се е подобрило, защото аз много често пътувам с различни делегации и имам колеги, които не пътуват толкова, но дори те се сблъскат с затруднения, свързани с осигуряването на устния превод. Да не говорим, че за делегациите е много сложно да се намерят преводачи. И също така за сградите и в Брюксел, и в Страсбург искам да задам следния въпрос. Различни политически групи, включително НП, също се интересуват този въпрос в случай, че има че има сгради, които се използват само спорадично и независимо от това да се, дали се ползва дадено помещение или сграда, така ли, че разходите са там. И трябва да разпространяваме информацията за това, колко струва поддръжката на сградите на парламента. И също така знаем, че Комитета на регионите, економическа социален комитет използват нашите услуги, но какъв е вида договори, които имаме сключени с тях, защото, например, на Комитет на регионите предоставяме пленарната ни зал, но искам да знам какви точно договори имаме с тях, защото когато ни попитат в съвета с колко сте намалили вашите разходи или как сте стигнали до 5% намаляване, трябва да знаем как. И също така имаме проблем с мисиите на нашите сътрудници. Те са също човешки същества, както и длъжностните лица. Те също пътуват до Страсбург и трябва да кажем, че продължават техните дневни за командировки да бъдат много ниски. Ние знаем, че хотелите винаги са много скъпи в Страсбург по време на пленарните сесии. Искам да попитам по какъв начин най-сетне ще можем да постигнем подобряване на ситуацията на парламентарните сътрудници. Ситуацията до някъде ще се подобри от 1 януари, но все пак има какво да се направи. Сега за пенсиите. Да, приключвам. И за пенсиите за длъжностните лица. А, да, също имам проблем с пенсиите за нашите асистенти, защото трябва да имат стаж от 10 години в институции длъжностните лица, за да имат право на пенсия. Трябва да предвидим нещо подобно за нашите парламентарни сътрудници, защото просто могат да останат без пенсия, само защото са работили с един месец по-малко от предвидения период. Господин Салафранка има думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на генералния секретар за това, че се среща днес с нас във връзка с доклада за освобождаване на парламента от отговорност и благодаря за изключително подробния отговор на всички писмени въпроси на колегите. Това е една добра възможност за нас, както и среща с вас, да разсеем някои от съмненията ни. В този смисъл има две точки в доклада за освобождаване от отговорност. И в едната точка се говори за политиката за комуникация и предвид получените от вас отговорите смятам, да предложа в бюрото един амбициозен план, който да има предвид и също така предстоящите избори за Европейския парламент и ще отчета също така това, което вие казахте и що се отнася също така до политика за комуникация, искам много ясно да заявя. Аз съм много за това да се запазят сградите и в Брюксел, и в Страсбург, защото те имат своята функция, своята полза, но те трябва да, да бъдат такива, че да отговарят на потребностите. И ще има доклад в края на годината по тази тема. Госпожа Яла подчерта темата за пенсиите, включително пенсиите на парламентарните сътрудници. И както казахте ви, господин генерален секретар, гарантирани средствата в пенсионния фонд до 2023-2024 година. И що се отнася до последващите години, какво може да ни кажете за това? И накрая, госпожо председател, искам да поздравя генералния секретар, защото мисля, че той е проявил голяма чувствителност към проблемите поставени от тази комисия, включително и що се отнася до равенството на половете и това, че той предлага да има винаги жена генерален директор, която да работи в съвета за подбор на високопоста... и назначаване на високопоставените служители. Благодаря ви. Благодаря. Аз също а, държа да поздравя генералния секретар за тази инициатива, но нека да не бъдем прекалено хвалебствени. По отношение на партиите и фундациите, ще се включим в тази работа, защото искаме също да изкажем нашето становище. Бихте ли ни представили условията, в които се вписва това решение? Благодаря ви и за отговора, свързан с възнаграждението на предишния председател на парламента. Надявам се, че ситуацията вече е разрешена и няма да има подобен случай в бъдещето. По отношение на дългосрочните мисии на двама сътрудници в Милано, с какво се занимават и защо продължаваме да практикуваме тази скъпоструваща форма на мисии. По отношение на общите разходи, аз съм против това а, някой сътрудник да ми казва какво мога да финансирам или не в рамките на мандата ми. А, избирателите ми могат да кажат това, но не мога да се боря с някой администратор в държава членка, който въобще не е запознат с моята работа. Всички ние имаме горчив опит в тази сфера. Така или иначе, някой администратор не може да свърши моята работа. Господин Клети, който е от Елзас, какво ще се случи, ако някой служител от Националния фронт заеме неговото място? В крайна сметка до подобна ситуация, политически отсветена, можем да стигнем. Знаете, е, че има различни процедури. Как се урежда този въпрос с тези възнаграждения на секретарията? Господин Стас поиска думата. Het gaat over de APA's. De APA's hebben ons allemaal goed gebriefd, want er zijn verschillende vragen. Съвсем накратко ще се изкажа. Имаше доста въпроси за акредитираните парламентарни сътрудници. Изборите бяха преместени от юни до май и много от асистентите няма да могат да стигнат до 10 години годишния си стаж, няма да могат да изпълнят 10 годишния си стаж, необходим за пенсионното осигуряване, просто защото изборите бяха преместени с един месец напред. Тоест, много от тях ще се окаже ситуация, която не им стига един месец и дори по-малко, за да стигнат до стажа, който е необходим за пенсионното осигуряване. Мисля, че не трябва нашите парламентарни служители, сътрудници да бъдат жертви на подобни промени. Благодаря. Благодаря ви много. Не знам дали ще се умея да отговоря детайлно на всички въпроси, които ми бяха зададени, но въпросът е свързан с агенцията зададен от господин Вон. Всъщност е, трябва да се разбере как стоят нещата с договора и кога изтича той. Края на 2018 година, така че вече сме задействали е, процедурата по тази поръчка, обявяване на търг. Всъщност въпросът е, е как ще бъде изготвен бъдещия договор с бъдещия спечелил този търг и как ще се осъществява контрола върху качеството, защото скоро изтича този договор. По отношение на политиката, свързана с градния фонд, през 2015 година представих една стратегия за сградния фонд. Тя беше в общи линии приета. В Страсбург няма да се нуждаем от допълнителни сгради. Същото въжи и за Люксембург. Е, след като приключи строежа е, там, е, в Брюксел, това поне е моята гледна точка. Ние не се нуждаем от допълнителни помещения на работни, но има един деликатен въпрос. бъдещето на сградата Пълнарис пак защото ще навърши сградата 25-30 години и сгради от този тип, изградени по този начин, трябва да бъдат подложени на много сериозен ремонт, нещо, което е свързано с допълнителни разходи. В Люксембург имахме такъв случай. И няма, да, да се осъществи ремонт на тази сграда, но а, такъв ремонт би а, струвал 80% от а, средствата необходими за изграждане на нова сграда. А, така че да се включи климатична инсталация и много трудно е да се реновира а, сграда на възраст 30 или 40 години. А по сградата нали, спак ще предприемем ремонт, а, но наистина стои въпроса дали трябва да предприемем такива разходи значителни. А, ако гледаме бъдеще към 2050 година, е, тогава ще са необходими нови сгради, нови работни помещения. А всъщност това, което е, липсва в Брюксел са заседателни е, зали. Заседателни зали за координаторите, за тристранните срещи, по-малки зали за по-малки формати. Така че дали можем да осигурим този сграден капацитет с подобен проект. Можем да предвидим и някои други а, възможности. Аз съм натоварен от бюрото за проучване на тези възможности а, да направим едно прогнозно проучване за разходите, различните варианти. Така че този проблем стои с тази сграда, стои проблема, който вие не искате да посочите поименно, започва този проблем с Б и завършва на екзит. Не знаем дали следващия парламент ще е, наброява 551 депутати, защото до 29 март 2019 година може да се съвета да вземе решение да продължи срока на преговорите. Това е възможност. Ние не можем да отхвърлим вероятността за 751 депутати след тази дата. Възможно е квот волята на Обединеното кралство да се разпредели е, между недостатъчно представени държави, така че единственото, което знаем в момента, е, че броя на депутатите ще бъде между 551 или 670. А, така че трябва да имаме предвид това при всички предложения, свързани с градния фонд, особено за Брюксел, не разполагаме с необходимата информация. Да, можем да градим хипотези, но те в много кратък срок могат да бъдат отхвърлени. Господин Явор, зададохте въпрос за обещетението, общите разходи. и в миналото се спомена, че трябва да се сформира работна група по този въпрос. Тя вече е факт. И председателят Таяни ме помоли да внеса бележка по този въпрос председателят взима решение за дневния ред на бюрото, реалният секретар прави предложение, но председателят взима решенията, така че се сформира работна група, която ще изготви до края на годината предложение. Работната група започна своята работа преди лятната вакансия. Заместник председателите на политическо ниво е сформирана тази група и те имат за цел да изготвят предложение до края на годината. Доста интензивно работи тази група. и обсъжда а, този въпрос, така че ще има препоръка, а, за да може да се а, вземе решение още тази година. А, зададохте въпрос за а, разходите, а, за командировачните разходи. А, така че асистента да поиска от депутата, чието сътрудник е да покрива командировъчните му разходи. Но всъщност тези подали сигналите бяха асистенти на депутати, не представители на администрацията, така че напълно е основателен вашия коментар. В крайна сметка бюрото трябва да се произнесе по законодателните аспекти. Бюрото ще вземе решение. А по отношение на тази цел 50% екологосъобразни търгове, да, знаете, че това са изключително важни въпроси за нас. Сградите се оценяват с най-висока оценка от гледна точка на опазване на околната среда и в Брюксел, в Люксембург, сградата Мартенс заместник председателя от групата на зелените в миналото също отделяше много голямо внимание на този аспект. Така че тези сгради са сертифицирани аз. И на следващото заседание на бюрото в понеделник в Страсбург ще предложим а, а, нови, а, ще взем нови такива а, проекти за сертифициране. А, по отношение на автомобилния парк, а, 2020 година всички автомобили а, трябва да бъдат хибридни или електрически. А, като трябва да се премине към електрически автомобилен парк в по-далечно бъдеще. Така че това е една изключително, изключително важен елемент в нашата политика. Господин Али също зададе въпрос. Той попита защо увеличението за асистентите влиза в сила от 1 е, януари 2018 година и какви ще бъдат последствията за бюджета. Депутатите са подготвили счети за бюджет, с който разполагат, така че командировките на техните сътрудници са разчетени за ноември и декември. И за тези депутати, които може би няма да разполагат с необходимите средства за възстановяване на тези разходи, ще има отлагане и включване, пренос е, в следващ бюджет, така че депутатите да могат е, да се организират в тази посока. Е, по отношение на пенсионите, електронния режим на асистентите. Имаше няколко въпроса. При последния мандат имаше намаление с един месец. Просто трябва да се прехвърлят средствата към други пенсионни фондове. Не е задължително да има лицето пълните 10 години. А така или иначе може да се намери решение, не чрез административно решение, а Европейската комисия трябва да вземе решение по този въпрос, защото това е в нейна компетентност. Не можем да разписваме, да разписваме нови норми, ако не са изпълнени тези 10 години. По отношение на а, комуникационната политика, как ще постигнем целите си, а, ако представяме процедурите, никого няма да убедим, защото самите ние не сме винаги съгласни помежду си. Така че подходът ни би бил а, обратен. Ние Кои са темите, които вълнуват гражданите? И тук е, отговорите няма да са едни и същи. Ако някой страда от диабет, е, основна тема, представляваше интерес за него е диабета. Ако е, хората се интересуват от футбол, това е изключително важен въпрос. Астрид Люлинг посвети цялата си кариера на въпросите, свързани с виното и меда качеството на виното и качеството на меда за нея бяха от основно значение. Така че имаме цял набор от теми, 550 теми и за всяка една от тях може да се каже, че е от голямо значение за някои граждани. А, например, след Брексит, мога ли да разхождам кучето си или то ще бъде карантинирано. А, така че трябва да приемем гледна точка на гражданина, а, който се пита какво конкретно ще му донесе Европейския съюз. А, за 52 региона а, ще ще се осъществи проучване това, кое е от основно значение за този регион в сферата на здравеопазването и в други сфери, като всичко това трябва да бъде изразено един неадминистративен език, достъпен език, Важното за нас е да дадем конкретни, прецизни отговори на гражданите, които искат да знаят какво прави Европейския съюз в тех интерес по темите, които представляват особен интерес за тях. Нова система от показатели сме възприели за администрацията, за измерване на резултатите а за изследователската служба помолих да се определят показатели, които да определят какво е времето, което могат да ни отделят гражданите, вниманието, което те ще ни отделят. Въпросът е в каква степен успявам да заинтересовам чрез различни комуникационни средства конкретния гражданин. По отношение на агенцията ВЦД отговорих господа Жалая. Спомена за група посетители с увреждания, правим всичко възможно, за да улесним достъпа на тези лица, но конкретно, ако се сблъскате с някой проблем, уведомете ни за това и ние ще го отстраним. Важно е лицата с увреждания да имат същия достъп до нашите институции, какъвто имат и останалите лица. Имаше въпрос, свързани с устния превод. Да, 24 са работните езици. Никоя друга институция в света не предлага такава услуга. В ООН е с 6 работните езици, а тук при нас са 24. А можем да управляваме, или поне такава е нашата цел, и 25, и 26, защото е, разширяването на Европейския съюз с е, Балканските държави, може би не е непосредствено бъдеще, но по-далечно. И това управление трябва да бъде ефективно затова през последните две години интензивно обсъждаме този въпрос, защото натоварването е различно. Някои е, устни преводачи е, събират 16 часа работа в кабина на седмица, други е, 6, 7 или 8 само. Е, което не е ефективно, но е и несправедливо може да се работи по подобряване на планирането, също така да насърчаваме освояването на нови езици. Защото преводач, който владее някой от романските езици, ще му е по-трудно да освои немски. Но Освояването на нови езици така или иначе изисква усилия в продължение на няколко години. Стремим се да решаваме тези въпроси. По-настоящем средната натовареност, която беше до преди няколко години 11 часа седмично, сега е 13 часа. Приеха се и нови условия на труд, т.е. не се прилагат правилата, които се прилагаха преди. Три часа и половина сутрешно натоварване и 3 часа и половина след обед. Но метода на работа на депутатите значително се промени. Допълнителни срещи, срещи на координаторите, тристранни срещи, понякога по-кратки срещи, които се провеждат по време на обедната почивка. Тоест, нуждаем се от една по-гъвкава система, така че тези блокове от 3 часа и половина сутрин, 3 часа и половина след обед отпаднаха и новите условия на труд внесоха съответната промяна. Максималното натоварване от 7 часа дневно беше увеличена на 7 часа и половина максимум до 8 часа 6 дни в месеца. В Европейската комисия това, този максимален период на работа в кабина е 10 часа. Но наша, работата на нашите устни преводачи е много по-комплексна тук, отколкото в комисията така че това максимално натоварване 10 часа отпада на тук и се прие максималния работен ден 8 часа 6 пъти месечно. Това разбира се е промяна за устните преводачи, има и недоволство, но това ще доведе до економия от 2 милиона евро. Което означава, че ако се възприеме плавно тази система, това ще доведе до натоварване седмично от 14-15 часа в кабина на преводач. И е, преводачите, които бяха силно натоварени в миналото, е, ще бъдат облегчени, т.е. ще се хармонизира този труд, ще бъде по- плавно разпределен натоварването. Но няма да навлизаме в повече подробности по тази тема. По отношение на политиката ни, свързана с градния фонд, споменахте Комитета на регионите. Да, Комитета на регионите плаща найем за използване на сградите, но има промяна. Комитета на регионите не плаща същия размер за услугата, свързана с сигурността, защото сега имаме собствен персонал, а, освен на това, Комитета на регионите, Економически и социален комитет а, използват услугите на а, устните преводачи на парламента, не на комисията и провеждат сесиите си в а, сградите на парламента. По отношение на пенсиите на асистентите, 13% е предвиденото увеличение което съответства на увеличението за служителите, но това ще влезе в сила през 2018 година. Господин Салафранка ми зададе въпрос, свързан с подготовката на изборите. А, вчера и онеден обсъждахме този въпрос какви как ще се организираме с водачите на листи, ще има ли промени спрямо 2014 година. До края на 2017 година бюрото ще вземе решение по стратегията, свързана с изборите за Европейски парламент. Администрацията предвижда приблизително същия размер средства – Споменахте и а, Страсбург на 1 октомври. А, в Страсбург дадох ново звено, което а, ще информира лицата, които искат да организират а, някакви срещи в а, сградата на парламента европейския данакоплатец финансира тази сграда, която голяма част от месеца стои неизползвана. Така че тези три седмици на използване на помещенията пък представляват възможност и именно това ново създадено звено в Страсбург има такава задача. Надявам се, че няма да пропадне тази дейност от бюрократични пречки. По отношение на пенсионния фонд, той е остатък е, от период, в който нямаше европейски пенсии, само национални. Пенсионният е, фонд е, работи с кредитите, с които разполага, той е закрит. Въпросът е как е, можем да управляваме средствата от този фонд, който е създаден в миналото и е, за сега можем само да из... осъществяваме прогнозни проучвания е, относно тези средства, как ще се развиват в бъдеще до 2023-2024 година могат да се управляват тези средства и ме запитахте как да бъде подсилен този фонд, но има тук правни пречки. През 2009 година беше взето решение да се управлява този фонд, но много трудно е да се предприемат някакви други мерки. Така че не казвам, е, че няма възможност е, да се подсили фонда, но са ограничени тези възможности. Е, госпожо Гресле, ви ми зададохте въпрос, свързан с фундациите и партиите. Какви са тук проблемите? Е, имаше проблемни с е, индивидуални е, партии и фундации и дейности, свързани с националните кампании на някои партии или свързани с национални референдуми, бюрото се намеси и изиска възстановяване на средствата някои от тези организации прекратиха своята дейност. Що се отнася до предложенията на комисията? До, то, до сега беше възможно да се учреди партия с един член. И да депутат от дадена партия може да, създад, да, създад, да учреди други партии. Така че по този начин изкуствено се увеличава броя на партиите и фундациите. И по този начин се увеличава размера на получената субсидия. И това беше един от въпросите, юлския доклад на бюрото. Има също така проблем, свързан с подаръците в натура. И можем да е, си зададем въпроса дали е, тези е, дарения могат да се приравнат към даренията е, в е, парични средства. Но този въпрос е залегнал в предложението на Европейската комисия, която ясно отчита тези проблеми с които се сблъскваме и при финансовото управление. Така че комисията отдели нужното внимание на тези въпроси. По отношение на дългосрочните мисии, те могат да играят ролята на практичен инструмент защото ние няма да поемаме разходите за преместване на ново работно място. Така че при някои конфигурации е а, разумно а, да се предвиди такава дългосрочна мисия. А, във всички случаи всеки за всеки конкретен случай трябва да се запитаме дали е удачно да се използва този инструмент. По отношение на Талин, тази мисия беше ограничена във времето и беше свързана с председателството на Естония. А за Милано ставаше дума за устен преводач, изпратен на, на обучение. Струва ми се, че това беше последния а, въпрос. А, да, споменахте за обещетението за секретарията, което може да се използва от политическите партии. А, има подобни случаи, но а, ние за всеки случай се разпореждаме така, че да бъдат възстановени тези средства и това може да доведе до сериозни а, следствени действия в а, съответната държава членка. А, по отношение на кредитираните асистенти, мисля, че също отговорих. Благодаря ви много. Съвсем на време приключихте. Благодаря ви за информацията, която ни дадохте. Думата има докладчиката. Благодаря. Господин Тарант имаше въпрос, съжалявам, но моля да бъдете съвсем кратки. Госпожо председател, няма да задавам въпросите, като получихме много задоволителни отговори до тук. Искам само да кажа на господин генералния секретар, е, че най-трудният момент в кариерата ви е когато се изправяте пред петимата най-отдадени аудитори. Господин Дейон, господин Салафранка, госпожа Яла Сендер, госпожа Гресле и мен. Okay, uh, second attempt. Uh, I can be very brief. Мога да съм съвсем кратък, тъй като вече бяха обсъдени всички въпроси. С това кръгът се затвори. Сега най-важният въпрос е въпросът за реформата. Разбира се, генералните дирекции си сътрудничат помежду си. Те представят своите цифри и факти. Но Имате ли достатъчно ресурси, за да разберете онова, което ви се представя? В холандския парламент има един специален служител, който помага на депутатите в това отношение. Ние тук нямаме такъв служител, няма човек, който да ни помага за разбирането на фактите и цифрите, които ни се представят. Говорих в случая за Дере като докладчик за освобождаването от отговорност. Бюрото трябва във връзка с това да посвети отделно свое заседание на освобождаването от отговорност. Една препоръка за комуникацията. Силно съм впечатлен от това, което казахте. Мисля, че новите ви идеи са отлични. Аз самият установих, че не само темите трябва да се харесват на хората, да са близки до тях, но и че с оглед на европейските избори трябва да сме по-настъпателни. Можем да говорим за виното. Äh, Председателката. Мисля, че трябва да приключваме. Благодаря ви за отговорите, благодаря за дискусиите. Ще се видим през месец януари, когато ще обсъдим освобождаването от отговорност за 2016. Утре сутринта продължаваме с комисар Мимица. Закривам заседание.